Iniziamo. Започваме. Добре дошли на всички. Първо, ако не възразявате, нека да приемем дневния ред на заседанието. Ако няма възражение, значи е прият. Искам за мен е удоволствие да съобщя, че днес имаме превод на всички езици и искам да ви напомня, че ще се проведе съвместно изслушване с Комисията по заедостта и обектът е обработката на земята, е, опасно земеделие и как да се е, подобрят безопасността на храните. И е, съвместното заседание с Комисията по заедостта ще се проведе на 20 март но е, аз ще ви съобщя допълнително за това. Съседанието се предава в WebStream е, и така пристъпваме към третата е, точка от дневния ред представяне на проучване относно неонико киноидните инсектициди от Европейския орган за безопасност на храните. Първо искам да приветствам господин Херман Фонтиер, който ръководи отдела за пестициди и той ще ни запознае с проучването относно неонекотиноидните инсектициди и последиците за пчелите. Не, а освен това искам да ви съобщя, е, че е, комисар Борг е, също ще говори по тази тема, когато дойде по-късно, за да участва в нашето заседание. Заповядайте. Искам само да представя информация за всички членове на настоящата комисия. Аз получих писмо, за което искам да уведомя всички депутати и всички присъстващи за отговорниците от Swedish Match, която е тютюнопроизводително дружество в Швеция, което твърди, че директивата за тютюна ще бъде обсъждана съвместно с Генерална дирекция Селско стопанство. Аз писах относно среща с представителите на това дружество, до председателя на е, парламента и до е, членовете на нашата комисия, защото днес ние не можем да приемем представители на това дружество, защото има конвенция с, с Световната здравна организация и по-специално член 5, където се определя рамката, в която трябва да бъдат прияти подобни представители. Така че аз казах, че ще се срещна с тези лица, само когато парламента очертае рамката, в която е, можем да ги приемем. Трябва да внимаваме за стълкновението на интереси с тютюнопроизводителите. Предупреждавам ви, ако и вие сте получили подобна покана, искам да ви кажа, че трябва да сме много прозрачни. Знаете какво се случи на комисар Дали. Не бих искал това да се случва и на член на, на нашата комисия по селско стопанство. Е, председателят. Добре. Е, така. В, в, в, в такъв случай можем веднага да е, е, госпожа Магинес иска думата. Извинете, господин председател, специално за определената точка. Не знам дали това може да се изясни по отношение на въпроса на настоящия етап. Аз разбирам, е, че ние ще гласуваме през март във връзка с реформата на ОСП. Не, обаче искам да разбера дали има някаква яснота по този въпрос от страна на председателя. Това е, е точка, на която ще се спрем утре, когато обсъждаме резултатите от е, срещата през февруари месец за финансовата рамка. Е, и ще гласуваме през март месец по мандата за преговорите, не по окончателното гласуване. В нашата комисия също се предвижда окончателно гласуване по четири законодателни проекта. И но трябва да приключи преговорите по многогодишната финансова рамка. Е, както казах, гласуването ще бъде е, през март и ако няма промяна в, в мненията, ние ще гласуваме мандата за преговори през март месец. Сега аз се е, надявам, че мандата ще бъде потвърден от нашата група, но можем да гласуваме изменения, които ще бъдат предложени от групата и в последствие, разбира се, ще бъде важно да определим каква ще бъде бъдещата стратегия за парламента във връзка с ИМФФ и финансовата рамка. Е, Естествено, че бяха изразени безпокойства. Господин Шулц, господин Ван Рампой и господин Баросо е, ще решават. Ще трябва да чуем какви решения ще бъдат взети. Е, допускам, че ще има резолюция, която отново ще бъде гласувана на пленарното заседание през март месец. Не знам обаче дали има нужда да се променя нашия дневен ред в момента защото е, по дневния ред ние трябва да гласуваме мандата за преговори на пленарното заседание през март. Ако няма други въпроси, в такъв случай можем да пристъпим към изказването на господин Фонтие, който е представител на Европейския орган за безопасност на храните. Той ще ни запознае с изследването и после ще чуем е, коментари и въпроси.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 Ерман Фонтиер, пронто? Qualche проблема? Има ли някакви проблеми, господин Фронтиер? Или... Не виждам презентацията на екрана за това. Okay. Um, good afternoon. Добър ден на всички. Благодаря, че ме поканихте на това заседание. Ми дадохте възможност да представя пред вас заключенията на ЕФСА, свързани с неоникотиноидните инстинкти инст инсектициди. Може би ще е добре да подчертаем основните елементи от мандата, който получихме. Бяхме помолени от комисията да свършим тази работа през декември миналата година. Така и направихме. Комисията очерта очерта броя на неоникотиноидните инсектициди а, това са ам, клутинадин, имидакуприт и тиаметексам. Има и други, разбира се, но тези са от най-голямо значение. Три... На следващо място, на следващо място комисията показа какви са данните, които трябва да бъдат взети предвид. Това са данните, които са били представени от тези, които са подали заявления бяхме помолени от комисията да използваме документа, който е разработен от ЕФСА. Това е така нареченият PPR Panel. Трябваше да се вземе предвид и оценката на риска и развитието на опасни съставки В крайна сметка беше прият документ с насоки на ЕФСА и ам, методология, отнасяше се до пчелите. Края на май тази година ще бъде представен документа. Комисията каза на ЕФСА, че трябва да вземе предвид всички други ам, важни а, да вземе предвид всички важни изследвания и действия. Ние започнахме с събиране на данни. Обърнахме се а, към заявителите към държавите членки, така че да бъдат извършени всички изследвания. Ние събрахме цялата ам, информация от ползвателите в държавите членки. Вгледахме си в публикуваната литература и а, приканихме държавите членки а, да ни предоставят всичките данни, които са получили от мониторинга. Беше подчертано, че при използването на на научното мнение на експертната група. Всичко това ще бъде взето предвид в изготвяне на нашия документ. Това научно мнение беше ам, включено, както казах, в цялата публикувана литература за да се стигне до това научно обосновано мнение, експертната група разгледа изцяло научната литература направи и методологията за оценка на риска взима нови елементи в предвид, например, развитието на колониите на пчелите и така нататък. Всичко това е включено в научно обоснованото мнение. Всички данни бяха събрани. и бяха направени оценки на риска за всички споменати елементи. Беше ни даден мандат от комисията за проучване на експозициите и така и направихме експозиция на, на прах което става по време на третирането на семената и гранулатите. Експозия на остатъчни вещества, които се съдържат в нектара, в полените при третирането на културите и тревите. Може е, да, да, да се намерят такива остатъчни вещества в е, културите и в полените. Ето в това се съдържа експо, риска от е, експозиция на такива остатъчни вещества. На следващо място да се вземат правите експозицията на остатъчни вещества, които се намират в глутационната течност. Тази глутационна течност може да съдържа високи нива на неоникотинонидните инсектициди. За всеки от оценените елементи бяха направени съответните бележки, за да може основа на тях да се направят заключения. По този начин ще може да разберете изцяло начина по който ние сме провели тези изследвания. Представихме нашите заключения на съответните органи и ги помолихме да коментират проучванията. Извинете, поправя се оратора и заключенията съответно. Възоснова на получените коментари, ние продължихме работата си и а, преминахме към експертна дискусия. Ам, дискусия, а, в която взеха участие национални експерти от държавите членки. След това заседание, като е, е, взехме предвид е, резултатите от експертната среща, в крайна сметка ние финализирахме нашите заключения и това са заключенията на ЕФСА като независима научна организация. На 19 декември приехме заключенията. какъв е резултата от нашата оценка? За много от ползвателите се оказа, че нямам достатъчно данни, с които да приключим с изготвянето на заключенията. Сега ще пременя към последния слайд. Ние дадохме знаки за това, че има и някои несигурни елементи в изготвянето на тази а, оценка на риска, така че ам, органите, които се занимават с проблемето на риска, да имат предвид какво е нивото на този риск. Взехме предвид всички ам, ползватели и потребители и се опитахме да дадем един широк ам, поглед на нещата. Достатъчно данни и имаше да се а, извърши оценката и оценката показа като резултат, че риск съществува. Трябва да подчертая, че понякога ам, открития риск беше възоснова на а, оценката на риска по първия стълб. В случай че има и други проучвания а, на място, полеви а, проучвания и така нататък, трябва да бъдат взети предвид. Но в а, на този случай ние нямахме такава възможност. Използвахме по-опростения вариант на оценка на риска, но риска беше открит. В много случаи риска на оценката, извинете, оценка на риска не можеше да бъде ам, финализирана, защото нямаше достатъчно а, стойности. И на последно място имаше ситуации, а, при които за някои оценки на риска оценката може да бъде финализирана без да бъде открит какъвто и да е риск. Да, риск от експози... Е, експозиции за пчелите. Искам сега да обобщя резултатите с няколко думи. Експозиция от полени и нектар представлява нисък риск за други, нисък риск за пчелите. Има и други ползи. Беше открит риск, обаче нямаше достатъчно данни, за да се извърши оценка на риска. Сега за експозиция от прах беше открит риск за, за пчелите и той не може да бъде изключен, като има някои изключения, разбира се. Сега експозиция от агутация, Единствената оценка на риска беше а, свързана а, с а, царевица с а, тиаметоксам. В този случай бяха проведени а, полеви проучвания. На следващо място остри е, сериозни рискове, свързани с е, клотианидин. Беше, бяха приключени оценките за риск и беше открит риск, когато става въпрос е, за царевица, зърнени култури и така нататък. Няма да навлизам в подробности. Има и други въпроси, които не, не можеха да бъдат приключени. Трябва да се има предвид дългосрочния риск за развитието на колоните. Има риск за опрашването за други опрашващи насекоми, освен пчелите. Има риск за ам, за пчелите, когато търсят храна в полените и нектара на ам, следващите култури. Риск за пчелите, когато се хранят от медена меда на руса. защото тази руса може да съдържа и неоникотиноидни инсектициди но нямаше достатъчно доказателства, за да се потвърди съществуването на риск. Риск вследствие на експозиция до ам, високи дози. В повечето ам, случаи нямахме информация в случаите а, на сам. И така, благодаря ви за вашето внимание. Bene, grazie per questa esposizione. Innanzitutto voglio... Благодаря за тази презентация. Първо искам да приветствам министра на, на селското стопанство на, на острови Бая. Ще започнем дебата. Това беше много-много технично изложение, предложено ни тук от ЕФСА. като колегите тук най-вероятно ще говорят повече в политически аспект. И тук ще обсъдим въпроса и с комисаря Борг, който очакваме. Имаме поне 15 души, които поискаха душата. Господин, думата. Господин Стърди има думата сега. Благодаря. Радвам се отново да бъда тук в тази комисия. Много се тревожа а, относно начина по който ни беше дадена тази презентация, където непрекъснато ни се казва, че има празнини в информацията. Вижте, това е много сериозна тема. И за разлика от господин Бове, аз трябва да дам а, информация, защо съм тук. Аз съм също член на комитета на Кембридж и трябва да дам конкретни данни. А, е, тревожа се и за скоростта, с която се осъществява това прилагане на практика юни 2013, нови стандарти, които всъщност не са приложени, което според мен означава, че цялата ситуация е извадена от контекста. Основният проблем е че няма конкретни доказателства, а пък имаме конкретен реален риск. Когато вкарваме в употреба продукти, които не са достатъчно сигурни. Можем всъщност да използваме продукти, които може да се окажат смъртоносни за пчелите, но ние просто не знаем. Мисля, че трябва да спрем и да изчакаме, докато се направи пълна оценка. Благодаря. Сега колегата Гирлин има думата. Благодаря. Да, прав сте. Говорим тук пред грешните хора, така да се каже. Искам да се обърна към комисията, защото целият този доклад е проблем. Но нека да се спра на няколко неща, показаното от ЕФСА. Нека да направя коментар. Каза се, че се работи по един документ с инструкции за нови изисквания – можете ли да ни кажете какво ще правим след като този документ не беше прият? Може би има проблеми, по които учените имат доказателства в това отношение. И второ, искам да попитам защо ЕФСА правят препоръка тук да продължим с обработването с тези препарати, след като няма никакви доказателства, че те са напълно безвредни как как ще правим това без конкретни научни доказателства? Благодаря. Благодаря. Госпожа Юзо. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Футиер за неговата откровенност, когато ни обясни, че има несигурност и че не разполагаме с всички необходими данни, за да направим оценка. Е, независимо от е, токсичността на тези продукти, информацията е важна. Аз е, искам да кажа, че това ме занимава много, е, в много голяма степен, защото ние сме най-големия производител на мед в е, Европа с повече от 10 000 колонии от е, кошери и производство от 2,5 тона мед годишно. Ние имаме кошери и знаем, че проблемът е изключително сериозен. Не могат да се препоръчват стандарти, които не са приложими. Това е от ключово значение. И заради това искам да задам въпрос на на е, органа за безопасност на храните. Искам да ги попитам. Ако се бяхте е, е, запознали с проучванията в центъра на Мариан Ойгес, там бях публикувани проучвания за това как се отразява върху броя на пчелите и сега няма да мога да цитирам точно в кое списание беше публикувано това проучване, но в резултатите от проучването става ясно, че прашецът, който е вътре в кошерите, т.е. който пчелите използват за да направят мед, съдържа, съдържа неокотиноиди, но при по-малко от 2% концентрация. Всъщност, какво безпокои пчеларите? Пчеларите се безпокоят е, реално от наличието на подобни инсектициди. Така че е, вие трябва да напомните, е, че Сдруженията на пчелари трябва да забранят тези инсектициди, защото те са изключително вредни. Трябва да се знае точно какво е вредно и какво не. Мисля, че комисията малко прибърза по този въпрос. Всъщност аз мисля, че ние виждаме как непрекъснато намалява производството пет пъти. Откакто съм жив, политиците в Великобритания говорят по въпроса и се оказа обаче, че те са неоснователни, непрекъснато се правят проучвания и проучвания. Аз и слушах и десетки хиляди пчели са изчезнали и 60 хиляди ни аз мисля, че е абсолютна глупост да се говори за тези инсектициди. Е, ние трябва да използваме доказателства. Е, мисля, че е, че промяната на климата е реалност е, и ние виждаме, е, че сега има смъртна опасност. Все повече се харчат пари за несъществуващи проблеми и въпроса за никотиниди може да се окаже реален проблем. Все още не знаем. Аз лично искам обаче да чуя материали, които да бъдат изпитвани, защото във Великобритания искат да има обективна и безпристрастна оценка на учените. Аз Grazie Agnew. Delange e poi Patrao Neves. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Да, това наистина е ключов елемент. Мисля, че можем да говорим относно научните доказателства и винаги можем да кажем, че не сме 100% сигурни, ами 99% примерно. Но Казвайки това, смятам, че комисията е права, че иска повече научни доказателства за това. Ги е поискал от ЕФСА. Не сме създали ЕФСА за нищо. Тя трябва да си върши работата, тази агенция, да ни представя научни доказателства. Смятам при все това, че това, което комисията предлага, е много близо до а, проучването на ЕФСА. И има примери, където пък предложението на комисията за следващата седмица не е така. Комисията казва, че трябва да има забрана за тези реколти, които, са, които привличат пчелите. Аз няма да искам отново оценка на въздействието. Трябва да имаме временна забрана или пълна забрана веднага. Но Що се отнася до другите реколти, които не са привлекателни за пчелите, като например захарното цвекло? А, добре, нека да ги продължим, но трябва да видим какви ще са а, обработките им. Защото ако се обработват а, семената, може да има а, примерно предварителна обработка, която по-нататък и да ги направи не, нежелани за пчелите. И не виждам доказателства, обаче всички елементи да са взети предвид от Европейската комисия. Същото и а, трябва да се зададем въпроса какво правим с а, растенията, които никога не достигат до зрялост и до, до създаване на цвят, както например при а, карфиола. Трябва ли да ги обработваме или не? трябва да се каже ясно най-вече какво ще е обработването и че не трябва да има обработване на семената на тези, на тези продукти, които са привлекателни за пчелите. Мисля, че трябва да имаме обаче гаранции. И не може просто да се задоволим с една препоръка, която сами сме поискали. Благодаря. Благодаря, колегата Ослин. Благодаря. Благодаря. Съществува сериозен риск за пчелите. Това виждаме от проучването на ЕФСА. Изслушах презентацията. Изчетох много добре заключенията. Аз, както и други колеги, например колегата Стърди, сме изненадани от достоверността на проучването. Самите ви ни казвате, че липсват данни. Че има празнини в това проучване. От техническа гледна точка. Та, питам ви аз технически, до каква степен имате сигурност или несигурност в данните, които ни предлагате тук. Сега смятам, че тук сме изправени пред едно проучване, така малко прибързано, което трябва да бъде допълнително валидирано. И разбира се, научните изследвания са много важни. Смятам, че ролята на пчелите е жизненно важна за селското стопанство. И смятам също, че трябва да помислим и дали използване на тези активни вещества в селското стопанство. Нека да напомня, че през 1991 година сме имали 2000 като количество използвани такива вещества. Сега сме само на 250. Виждате колко сме намалили. Това струва по-скъпо. Търсим альтернативни методи. Но това означава, че ще трябва да имаме и специална мониторингова програма на въздействието върху пчелите. И тук задавам един технически въпрос. Освен проучването, което ни представихте, вашата организация или Европейската комисия трябва рано или късно да се опитат да намалят нивото на токсичност на сълскостопанската обработка. Защото Днес се сблъскваме с този проблем, но утре може да бъде друг проблем, свързан с токсичността. Така че вие или комисията трябва да направите предложение за намаляване на рисковете. И искам да попитам дали не трябва да ни представите някакъв такъв проект. Благодаря. Сега господин Ношин. Уважаеми колеги, изненадан съм, че всички тук се изразиха така негативно по отношение на проучването на ЕФСА и се оплакват за економически последици за земеделието. От вчера има, има ясни доказ, доказателства, че неоникотиноидите са вредни за ам, за пчелите, че хиляди популации от пчели а, биват изтребвани от а, следствие на а, тези вещества. Ам, в случай на съмнение трябва да се предпочете сигурността. Това е лош, това е а, важен принцип в Европейския съюз. Ние не искаме да вредим на пчелите. Явно всички от, химич, от химическата индустрия са прочели изследването и какви са вредите, и затова излизат с някакви данни за това, че ще има много големи вреди, които ще нанесат на земеделието. Да, разбира се, има рискове и съществуват опасности, но има проучвания, които показват, че 50% от пчелите са, са изчезнали. И то вследствие на използването на различни пестициди. Ако чакаме за още доказателства, че съществуват рискове, може да стане прекалено късно. Трябва да предприемем спешни мерки да, забраната на само тези три вещества не е достатъчно. В Комисията по земеделие ние не трябва да заставаме само на страната на химическата промишленост и да си защитаваме интересите само на промишлеността, а трябва да защитим интересите и на хората, които се занимават с отглеждането на пчели. Искам да потвърда само, че курсът поет от ЕФСА е правилен и трябва да бъдат издадени още по-строги забрани. Благодаря ти, Мартин, Адам Шмидт и след това Али. Благодаря, Пауло. Няма да повтарям казаното от колегите ми. Надявах се на един по-разумен отклик от страна на колегите. А, това е ед, едно много искрено и открито научно а, проучване. Защото а, политиците винаги отсъждат спрямо черното и бялото. Хубаво е обаче за науката това да не е така. Много пъти сме обсъждали как може да се запази тази научна обективност. Обсъждали сме го с научни експерти. Виждаме, че днеш, днешното изследване е доста скромно, а ние очакваме от него да ни даде решение на всички проблеми. ЕФСА е единствената независима, единствената независима организация, която разполага с доказателства в тази област. Неоспоримо е, че пчелите са от изключително важно значение за нас, за земеделието и че тези химикали вредят на пчелите. И начина по който действа ЕФСА е ам, Пропорционален и реалистичен. Имаме нужда от допълнителни независими изследвания. Искам да ви попитам какви са допълнителните изследвания, които ще проведете, защото това не е края на нашата дискусия. Аз подкрепям предложението на комисията и смятам, че трябва да се продължи. Имаме повече данни, повече достоверни данни по този въпрос. Ам за да можем да се преборим с лобистите, които оказват натиск върху депутатите. Искам да ви попитам каква ще е по-нататъчната ви работа в тази област и как ще се как ще подходите към въпросите, които ние ви задаваме тук. Благодаря. Елизабет, Елизабет Костингер. Señor presidente. Comparto con el planteamiento inicial que, que has hecho. De... Благодаря, господин председател. Аз съм съгласна с вас, че въпросът до някъде е политически когато говорим за потенциалния ефект от прилагането на нови стандарти, ние е, трябва да зададем въпроса най-вече на комисаря, когато той се яви днес, когато той... Е, е, според мен е, на този доклад не можем да се спрем само от техническа гледна точка. Е, по останалото съм е, съгласна. Неколкократно вече беше казано, че ние се безпокоим от състоянието на пчелите в Европа, защото изчезват рояци цели рояци изчезват и това ни безпокои. Необходими са много повече научни познания за това, което се случва и е, съответно трябва да обмислим какви инициативи можем да поемем. Е, агенцията се опитва да бъде безпристрастна, е, защото се основава единствено на научни изследвания. Но възникват два въпроса. Два въпроса, които специално мен ме безпокоят. Първо, вие говорихте за методологията си. Е, казахте, че е, до май месец самата методология не е била одобрена и затова искам да знам, ако новите ви методи не са все още потвърдени, в такъв случай е, те могат да доведат до получаване на неверни данни. От друга страна, вие говорите за несигурност, е, за празноти, е, за отсъствие на определени данни. Мисля, че при положение, че се обсъжда толкова важна тема, Вашата работа е от ключово значение, защото се предполага, че вие сте независими учени. С други думи, е, вашата работа е, трябва да бъде висококачествена, е, работа, която да бъде достойна за доверие, за да можем възоснова на вашата работа да взимаме решения. Тоест, вие трябва да, вз... да имате достатъчно време, за да проведете сериозни проучвания и ние от своя страна да вземем решенията, които се налагат от само себе си. Искам да чуя коментара ви по тези две изказвания. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на представителя на ЕФСА за това, че ни представи проучването. Всички сме на едно мнение, че а, пчелите са неразделна част от нашето земеделие. Ние трябва да ги защитим, разбира се. А, в момента а, извират данни и факти от всякъде и всички посочват, че пчелите а, са подложени на изчезване. До сега не съм прочела нито едно проучване е, от химическата промишленост, само е, проучването на ЕФСА и не разбирам защо възоснова на един такъв доклад, който има много а, пропуски, се стига до а, някакви а, политически последици. В проучването на ЕФСА са, ам, са в в проучването на ЕФСА не са включени а, други проучвания, които са свързани с неоникотиноидите. А, о, и не само с тях. Проучвания свързани с а, други рискове вследствие на използване на различни вещества. Да речеме в Австрия, където живея аз, пчелите са застрашени от а, изчезване, дори в региони, в които не се отглежда а, царевица. В Австрия от а, годините, че е про, про, а, проектът Мелиса, свързан с опазването на пчелите, а, проучването тази програма не е намерило отражение в проучването на ЕФСА. Съществуват проблем, свързан с това, че структурите в Австрия са много малки и ам, трудно може да се стигне е, до някаква омяна на опит. Освен това, ГМО въобще не се разглежда като някаква альтернатива. В Австрия много мерки са били предприяти до сега, приложението им по време на, на цъфтежа на растенията. Много от стопанствата са предприели структурни реформи и адаптации. Когато обаче става въпрос за политически решения, те трябва да почиват на абсолютно безупречни научни резултати и доказателства. Интересуваме по какъв начин ЕФСА може да изготви такова проучване, което да е без пропуски. Как може да се извърши такова обстойно проучване? Още нещо, което искам да подчертая – а именно, че пчелите изчезват и в региони, в които не се използват а, тези инсектициди. Интересуваме дали ЕФСА е събрала материал по въпроса за кръстосването между видове пчели в Европа с американски видове пчели. Следващия оратор. Uh, Джордж Лайн. Благодаря. Благодаря на ЕФСА за презентацията. Трябва да кажа, че изчетох доклада, доста дълъг доклад. И накрая на този доклад имах много повече въпроси, отколкото отговори защото непрекъснато се говореше за недостатъчно данни, липса на доказателства и недостатъчно време. Всичко това а, е едно теоретично упражнение. Няма, няма истински опити на практика. И вярно, говори се за теоретичен риск. Но само това ли? теоретичен риск и реална вреда върху пчелните популации са две абсолютно различни неща. Мисля, че трябва да наблегнем най-вече на практически проучвания, а такива на този етап има малко. Няма нищо, което да се казва за, примерно, зимните реколти или пък а, пролетните реколти. А има такива реколти също и те са съвсем различни от летните. Нищо не се говори за това. Нищо не се говори, примерно, за овеса. Така че това, което виждам тук, не съм сигурен, че има истински доказателства, които да гарантират това, което ни казвате. Поради липсата на доказателства, смятам, че може ЕФСА да поработи повече, за да направи по-добри заключения, с които да идентифицираме истинския риск. И второ, какво трябва да се направи на практическо ниво, за да се оцени реалното влияние върху пчелните популации, защото това е ключов въпрос. За разлика от Мартин, аз не съм много сигурен относно климата и доказателствата за за развитието на, пче, на пчелите. Например, знам, че според Хендрикс а, има големи влияния и голям намаляване на, на пчелните популации в Финландия, примерно заради влушаването на климатичните условия за студяването. Смятам, че в дългосрочен план климата също играе голямо значение. Надявам се, надявам се да получим повече отговори за бъдеще. Благодаря. Прита Рюмер. Благодаря. Аз се присъединявам към колегите, които казаха, че изследването на ЕФСА е непълно, с недостатъчно данни. Беше казано повече данни, повече факти, повече цифри. Имаме нужда от това да можем по-обстойно да се занимаваме с въпроса в тази област. Ако тези средства бъдат забранени, една такава препоръка отива доста далеч, като имам предвид, че няма достатъчно факти. Трябва да осъзнаем, че е необходимо да търсим технически решения, да се подобрят технологиите, свързани с, с обработката на семето Говорим тук и за отглеждането на рапица а, и за ам, насекомите, които се появяват при растежа на, ам, на рапицата. С, с времето те стават резистентни към всичките пестициди, които се използват. Ам, рапицата се използва и за из, за производството на ам, соеви продукти. Трябва да внимаваме, защото може да се стигне до ам, ам, една верижна реакция. Трябва да ам, се погрижим за това, да имаме актуални и нови данни, Междувременно вече се оказа, че има и други възможности. Тук беше споменато кръсосването на пчели от други страни. Има влияние на климата, както беше споменато вече. Ако единствено тези вредни вещества бяха проблема за изчезването на пчелите, до сега вече е, проблема да е решен vitatható, hogy a növényvédőszerek különösképpen a... Няма спор, че а, пестицидите и инсектицидите а, представляват голяма опасност за пчелите. Ето защо това е, е, е посочено и на етикетите. По какъв начин могат да се използват тези ам, вещества. Ако те се използват по предписания начин, рисковете могат значително да бъдат намалени. Ето защо тук не става въпрос дали съществуват рискове. Въпросът е какви пестициди по какъв начин трябва да се използва така, че да водят до по-малки рискове. Ако забраним тези вещества, какво ще какви ще са последици. Това е един политически въпрос. В Унгария един е от най-големите производители на мед. За нас този въпрос е от голямо значение. При нас такива вредни вещества се използват при обработката на зърното. Има пестициди, които се внасят и от Съединените щата, които са много вредни. Стига се до там, че 50% от реколтата на царвица може да бъде засегната. Миналата година 11% от а, от а, популацията пчели са изчезнали следствие на използването на пестициди. Ам... Не е имало случаи обаче в в случаи, които ам, измирането на пчелите да е свързано с неоникотиноидните инсектициди. А, може да използват вещества, които да ам, да се използват като заместител на неоникотиноидните инсектициди, но да се използват по предписание. Беше започнат опит в Унгария, а именно слънчоглед, който е третиран с неоникотидни инсектициди. И обаче не можа да се стигне до научно обосновани резултати, които да посочват, че те са вредни за пчелите. В Унгария са третирани и слънчогледови насъждения с неоникотиноидните инсектициди въпросът е какви ще са възможните последици, ако бъдат, бъдат забранени тези инсектициди. Това означава, че земеделските стопани ще използват тези заместители, които са използвали до сега и всъщност те са причината за измирането на големи популации от пчели. А, те не се използват за обработката на семето и реколтата, а те се използват по време на цъфтежа на растенията и те са по-вредни, отколкото а, неоникотиноидите. ние сме основен производител и на царевица. И ако ам, се стигне до там, че ние изгубим вощата си роля, ще трябва тази семената да се внасят извън рамките на Европейския съюз от Украина. Тази тема, която обсъждаме днес, е доста щекотлива. Е, рисковете са свързани най-вече с това по какъв начин се използват тези препарати – трябва да се работи съвместно с пчеларите и производителите на такива пестициди и инсектициди, така че пчелите да не бъдат застрашени. Благодаря ви, господин Магинес Хисекески. Госпожа Магинес. Ай, да ще го вземе. Да. Мислихме, че ще има техническа дискусия, но тук нещата влязоха по-скоро в политическата. Но нека все пак да се спра на вторият слайд, където се казва, че има мандат даден на комисията. Искам да попитам дали а, сроковете не са твърде кратки. А, смятам, че ясно разбрах от казаното Тевса, че комисията вярва на тези данни, ще ги вземе предвид, но не може ли да се използват и други такива? Смятам, че има и много други въпроси, които повдигнаха колегите, но разликата в данните, недостига на данни е нещо много тревожно. Искам да попитам, има ли някакви данни, които просто не сте взели предвид или просто не могат да се осъществят. Защо има такива празноти? И, също смятам, че всички тук в тази зала искат да направят правилното, за да сме сигурни, че ще имаме добро здраве. Аз имам въпрос. Ако комиси... предложението на комисията стане правило и ние забраним тези никотиноиди, ще увеличим ли значително популациите на пчелите? Т.е. ще има ли някакво положителен резултат? Защото смятам, че ние по никакъв начин не сме се справили с този проблем. Другото, мисля, че господин Гладпелдер го каза, ако фермерите трябва да продължат да обработват реколти и се използват на тези продукти, какви и ако се, има забрана върху тези продукти, такъв случай какви ще са альтернативите? И ако няма никакви альтернативи, такъв случай какво ще стане с земеделието в съответните региони? И накрая искрено се радвам да решим всички тези проблеми, но знаем, че тук нещата не са толкова прости и трябва да бъдем много умерени в избора на решение за да решим проблема, а може и да не успеем да го решим. Но това е, което искам, искам да кажа и се надяваме се да може да отговори на някои от въпросите, които зададах. Grazie Maria, adesso Благодаря, господин Сикерски, после господин Андрю. Изправени сме пред една голяма дилема. Съществуват съмнения по отношение на съществуващата ситуация и какви са причините за намаляването на популациите на пчелите. Ам, преди да помислим за забрана на а, тези препарати или за продуктите, които са а, отгледани следствие на използването на тези препарати, а не избързваме ли малко това от една страна и от друга страна, кои ам, как, кои препарати ще се използват, кои химични вещества, в какво количество и какво ще е тяхното въздействие. И това всичко с цел да се намалят болестите по растенията. И в тази връзка няма да е толкова лошо да си повторим някои неща, да преосмислим някои неща, които са включени в изследването да се проучат и самите държави членки, да се види какви са климатичните условия там, за кои региони някои фактори са от по-голямо значение, отколкото за други. Да бъдат извършени допълнителни действия по този въпрос. Grazie Segresti, Eric e poi Albertes. Oui, <coughs> merci. Euh, да, благодаря, господин председател. Естествено, аз внимателно прочетох и внимателно изслушах и подхода и основанията, но и ограниченията на проучването, което току-що ни беше представено от кабинет ЕФСА. Ние всички сме запознати с основополагащата роля при опрашването е, е, опрашване, което играят е, пчелите е, за 80% от културите. Ние знаем ролята им за общественото здраве. Ние знаем, че има много висока степен на смъртност при много големи рояци за повече от 20 години и това е свързано с пестицидите. И знам, че колкото и да е трудно, трябва да се отнесем много сериозно към този въпрос. И тук аз си задавам въпроса дали няма да бъде по-подходящо да оценим въздействието на някои продукти преди те да бъдат пуснати в продажба. В настоящата ситуация и от гледна точка на принципа за предпазливост, аз бих предложил тези продукти да бъдат суспендирани от продажба, както беше направено това във Франция. И това защото в противен случай ще, ще има необратими и непоносими последници за цялото съвкостопанско производство. Трябва да очакваме по-категорични научни резултати за рисковете. И според мен ние трябва да се спрем на този този много голям залог. Залога, който е свързан с въпроса, който обсъждаме днес след обед. Да има реална научна работа, да продължи работата, която е започната от кабинет ЕФСА, да има специфично и координирано изследване върху, на въздействието върху пчелите от използването на пестициди, е, процедурите е, за е, хомологиране на фитосанитарни продукти. А, а, сега господин Жозе Бове. Господин Деса, съвсем накратко нещо ме е, шокира, а именно изказване, е, в което се каза, че рисковете не могат да бъдат е, изключени. Това значи, че всичко трябва да бъде забранено, тъй като не е ясно какви може да са последствията, че рисковете не могат да бъдат изключени. За хората, които консумират мед, това е важно, защото хранителните продукти трябва да са безопасни по отношение на неоникотиноидите. Аз също съм притеснен. В Германия има милиони хектари с рапица. Рапицата е много важна култура в Германия. Ако не се съди рапица, много стопанства биха били справени пред проблеми. Това е едно растение, което допринася за това почвата да е по-плодородна. Въпросът ми, отправен към ЕФСА, е следния дали а, в Германия има един единствен а, случай, в който използването на препарати при на рапица би било се оказало всъщност вредно за популациите от пчели. През През 2008 година е имало един случай, но тогава не е било използвано семе, което е било от предварително проучени реколти. Аз бях от тези 80 години, участваше в а, посяването на така наречената 0-0 рапица. стигна се до някакви негативни последици, обаче след по-задълбочени проучвания се оказа, че тази 00 рапица въобще не е била причината за а, тези негативни последици, въпреки че нейното отглеждане беше забранено междувременно. Затова и сега казвам, не можем да забраним нещо, когато не сме сигурни, а, че то е вредно на 100%. Ако забраним а, всичко на 100%, без никакви изключения, ми тогава всички да си ходим, да напуснем залата, защото няма смисъл какво да се обсъжда. Благодаря. Сега вече Жозе Бове. Ще кажа както и... Ще направя както господин Смит. Ще се опитам да бъда възможно най-обективен. Трябва да го кажем. Това е реалността. Няма само една причина за смъртта на пчелите. Има поне три болести, пестициди и потенциално, евентуално ГМО. Тоест имаме един коктейл, смъртоносен коктейл. Освен това имаме причи, проблем с тези неоникотиди, които са невротоксични. Тоест, те атакуват нервната система на пчелите, които не намират вече кошерите си и просто изчезват. Така че това са специфични продукти, които унищожават не само пчелите, но и всички останали а, насекоми, които а, се хранят с мед, с пълнен. Така че това е проблема. И трябва да подчертаем нещо друго. ползата от меда като печалба е 15 милиона евро на година. Милиарда, извинете. Така че лите изчезнат, това е безумие, това е скандално. Така че е важно да запазим пчелите. И Накрая в Италия беше направено едно много интересно проучване в Северна Италия, проектът APNET за въвеждането на ротация на културите вместо използването на такива токсични продукти. Това е научно проучване, което показва, че не само, че се губят, че има загуба на култури, но и че фермерите могат да не използват пестициди при едно правилно използване на ротацията на културите. Това съответно е много важно и за ОСП. Това е нещото, което исках да добавя. Поздравям все пак Евса за работата и за коражът да представи тук нови елементи. Понякога в тази зала чувам не трябва да се критикува ЕФСА, защото тя винаги дава положителни становища за голям брой продукти. И ето сега, когато ЕФСА казва, че не всичко е толкова положително и че има съмнения, ние ги обвиняваме, че не работят сериозно. Смятам, че това е много странно и всички тези, които винаги са защитавали ЕФСА, би трябвало да признаят, че ЕФСА прави все по-обективна работа и ние приз... поздравявам, аз лично поздравявам свършеното от тях. Благодаря. Благодаря. Сега Мария Габриел. Благодаря, господин председател. Аз също най-напред бих искала да поздравя ЕФСА за откритата позиция, що се отнася до силните и до слабите страни на изследването, което ни представи. Най-напред за всички е ясна вредата на пестицидите върху пчелите. Аз бих искала да дам още един пример от многото, които вече бяха дадени. Според доклад, проведен в моята страна България, теренно проучване през лятото на 2011 година, най-голям е делът на загинали пчелни семейства, дължащ се на третиране на земеделски култури с пестициди. 64% от отровените пчелни семейства са отровени с пестициди. Разбира се, за тези числа се крият много нерешени и тревожни проблеми на пчеларството, свързани с третирането на земеделските култури. Аз веднага изразявам съгласието с това, което каза и колегата Бове. Ясно е, че причините за смъртността на пчелите са многобройни, но това, което очакват от нас конкретно пчеларите, са мерки, които да са реализируеми. И в тази, стъпка, и в тази насока смятам, че идеята на комисията е крачка напред. Тя е крачка напред и защото е необходимо да вземем предвид още един аспект не бива в стремежа си да съхранят челните семейства, да прогоним пчеларите надалеч и не бива да ги, да ги противопоставяме на останалите земеделски производители. Много би ми се искало този дебат действително да бъде по същество и да не бива представен често като ситуация да избираме между мед и зърно, между мед и царевица, между мед и рапица. Мисля, че въпросът далеч не е в това и от това със сигурност не печелят нито пчеларите, нито останалите земеделски производители. Моите въпроси са няколко и те са конкретни. Най-напред, бихме ли могли да разполагаме с резултати от ограниченията, които вече са наложени в някои страни членки? Мисля, че те биха допринесли за още по-голяма легитимност на изследването. Знаем, че има страни като Италия, като Франция, като Холандия, като Словения, в които има наложени частични забрани бихме искали да знаем дали е възможно тези резултати да бъдат публични и дали действително следствие на тази забрана има положително въздействие върху пчелите. Вторият ми въпрос е защо срока, който е предложен е две години? Знаем, че неоникотиноидните остатъци могат да се акумулират и представляват потенциален риск и са, могат да бъдат намерени следи и след много години в растенията. Защо е определен този срок от две години и в следствие на изтичането на този срок предвижда ли се действително анализ, който да покаже въздействието на забраната? Така, това, е, това са въпросите, които би искала да задам и още веднъж искам да, да благодаря на ЕФСА за смелостта, която има да постави открито толкова чувствителен въпрос. В заключение бих искала да кажа, да, необходимо е да имаме още данни, необходимо е да се наблегне и на други аспекти, като спазване на предписанията за пръскане на авторизираните органи, но най-вече е необходимо да защитим пчеларите, да не ги противопоставяме на останалите земеделски производители. Благодаря ви. Grazie Maria. Madame Lulling, conclude. Euh, Благодаря, господин председател. През преди доста време бях посочена като е, един от първите, които се занимаваха с пчеларството в Европа и е, съответно беше куриоз на времето, когато поисках помощ за, за пчеларите в Европа. спомням си, че тогава комисията пренебрегна моите заключения. Имахме един нищожен регламент за подобряване на производството и на а, лансирането на пазара на различните а, видове мед. А, а сега от над 1 милиард тон производство на мед, сега сме стигнали до няколко милиона. Естествено, че това няма да се промени, след като имаме такива регламенти. Искам също да напомня това, защото се радвах по-късно и се радвам и сега, че много от колегите най-сетне откриха, значението на темата и това след като стана ясно колко е висока смъртността на пчелите. Има толкова проучвания, но най-важното е винаги да бъдем обективни и да не забравяме, че нашият приоритет и е да запазим достатъчно пчелни популации в Европа. А сега да се да бързаме без никакви научни доказателства и да забраняваме в краткосрочен план на посевите на някои култури. Не знам дали това е най-доброто. Аз съм съгласна, ако имаше альтернатива, която да бъде достъпна веднага. В такъв случай, добре, давайте да го направим. Но, ако не е такъв случая, ще без, научно, без солидно научно доказателство ще лишим нашите земеделски производители от една реколта. Определено съм впечатлена от някои немски организации, там се казва, че няма альтернатива, но няма и риск. И явно това функционира в Федералната република. А сега ЕФСА готова ли е да усъвършенства анализите си, които са считани като не особено пълни и солидни. Заявявам нещата такива каквито са и искам да отправя предупреждение към комисията, да, когато е решил да забранява посеви, за които няма альтернатива. Мисля, че ако забраним тези посеви, ще предизвикаме само по-големи рискове. Искам да попитам, наистина ли комисията е готова да не бърза с решенията относно забраните по по-скоро политически причини, защото е много хубаво да сме против пестицидите. Е много, е много добре да забраняваме такива опасни вещества, но първо трябва да докажем, че са опасни и че има альтернативи. Ако има альтернативи, добре. Но ако няма альтернативи. И ако има дори повече риск с използването на други продукти, тогава не. Ние във Франция по популистски причини и други смятаме да забраним. Но дали това ще бъде базирано на сериозни анализи и дали ще бъде възможно да се произвеждат определени продукти в Европа. Благодаря. Благодаря на госпожа Лулин. Сега ще дам думата на господин Фонтиер от ЕФСА за да отговори на поне част от зададените въпроси. Моля го да бъде кратък. Да, се, да опита да се забере в 10 на минути, защото след това ще идва и Европейския комисар. Thank you, Mr. Chairman. Quite challenging. A lot of questions, 10 minutes. Um... Да, много трудно да се събера в 10 минути на всичките въпроси, които бяха зададени. Имаше въпроса за а, наръчника. Защо използваме научно становище тук? Ами защото комисията иска така. Защо комисията ни поиска да използваме научно становище тук? Защото научното становище включва новите данни. А комисията смята, че е важно да ги вземем предвид, когато правим ново проучване и нова оценка. Има много а, научна литература, която показва въпросните въздействия. Именно за това смятам, че накарахме, е, че комисията поиска от нас да издаде научно становище. Относно препоръките. Ние не правим препоръки. Ние даваме една обективна оценка какъв е риск. Но със сигурност не са точно препоръки. Чух няколко пъти, че не сме взели предвид трети проучвания. Напротив, направили сме го. Имаме подобни. Тези поручвания съществуват, взели сме ги предвид. И това можете да го видите от нашите заключения. Ето пример. Има четири такива проучвания на, на място на терена, които говорят за а, заплахите. И като се има предвид смъртността, която се дължи на никотиноидите, става ясно, че тази смъртност е при определени случаи. Тоест, ние имаме най-вече практически проучвания, но едновременно с това и други. Тоест, не са само лабораторни проучвания. Не сме казвали. Отговарям на казаното от господин Бове. Не сме казали, че сме намерили единствената причина за смъртността на пчелите. Не. Това не е в а, обхвата на мандата, който сме получили. И ние не казваме, че неоникотиноидите са основната причина за смъртността. Не мисля, че може да се каже нещо повече. Може би можем да кажем, че неоникотиноидите допринасят за а, смъртността но, както вече казах, ние нямаме такъв мандат. Относно с мониторингови проучвания, следящи проучвания. Да, направили сме ги. Има от такова проучване от Словения. Да. Е, това ще бъде разисквано по време на експертната среща. Но явно става очевидно, че е трудно да се установи а, връзката, причинно-следствената връзка между смъртността и употребата на никотиноиди. Тоест, не винаги успяхме, не сме успели да извлечем кой знае каква окончателна информация от, от мониторинговото проучване. Относно сроковете, да, така е. Много бързи, кратки срокове но не мисля, че те са повлияли на качеството на нашето заключение. Ние използвахме всички възможни ресурси за тази задача и не мисля, че сроковете са повлияли на качеството на, нашата, на нашето проучване. Дали ще препоръчаме да има други проучвания? Да, препоръчваме. Свързано ли е това с въпросът за употребата на, на наръчника. Смятам, че всяко научно, че трябва да има научно становище, ако ще се изгражда такъв наръчник. Има връзка между а, различните научни становища и празнотите, които имаме. Да, има. И имаме списък на данни, които бихме желали да имаме и които на този етап са празноти. Преглеждам си списъка с въпросите. обобщя някои ключови елементи от нашето заключение. Не може да се отрече, че неоникотиноидите са много токсични. Имаме данни за такава силна токсичност и за смъртоносният ефект. Имаме също и други проучвания, които показват, че освен а, смърт, те предизвикват и поведенчески проблеми. В някои случаи оценката на, възде... на риска завършва с истинско потвърждение на риск. В други случаи няма такова потвърждение. Особено когато говорим за излагането на прах и на нектар. За реколтите, които не са привлекателни за пчелите. В някои случаи имахме практически изследвания. Направихме оценка. В някои други случаи се установи, в някои случаи се установи риск, в други случаи не се установи риск. Така че ние не можем да заключим окончателно, че рискът е нисък. Винаги трябва да имаме и тази, този процент несигурност. Така че Европейската комисия, заедно с държавите членки, трябва да работят заедно и да ни помогнат да вземем всички елементи а, и да можем да се опитаме и да ги изтълкуваме, да ги разберем. Защото на този етап не можем да го направим заради липсата на данни. Това е нашата амбиция. Да сме сигурни, че комисията и държавите членки разбират отговорността си и че сега е техен ред да, ни, да, да помогнат с взимането на решение. Нашата подкрепа има. Ам, нашата организация има нужда от допълнителни данни и е готова да окаже пълна помощ на комисията за а, да имаме ясна оценка. Благодаря. Благодаря ви. Аз е, искам на свой ред да благодаря на Европейския орган за безопасност на храните както и на господин Фодия за интересните данни, които ни съобщи. Ясно е, че след дискусията ние ще продължим дискусията. Ясно е, че все още няма достатъчно яснота. Ще се върнем отново на темата, когато господин Борт дойде. Сега пристъпвам към четвърта точка от дневния ред. Това са настоящи предизвикателства и възможности за енергията от възобновяеми източници на Европейския вътрешен енергиен пазар. Това е доклад по становище на колегата Спирос Данелис. После трябва да се върнем към предложените от колегите изменения – Искам да ви кажа, че на последното заседание не ни стигна времето и заради това отложихме е, дискусията за днес, а утре ще гласуваме. Е, водеща е комисията ИТРЕ, която ще вземе е, под внимание вота в нашата комисия, преди да гласува комисия ИТРЕ на 18 марта. Искам да давам думата на господин Спирус и е, веднага искам да помоля колегите, които искат да вземат думата, да да го заявят още сега. Благодаря. Аз искам да ви кажа, че се постарах да усъвършенствам текста си в максимална степен. Становището е изготвено възоснова на състоянието на селското стопанство в Европа в момента вследствие на енергийните проблеми. Е, говорим първо за промените в климата, невлушаването на околната среда и разхищението на природни ресурси. Говорим също така за енергийна сигурност, за безопасност на храните, конкуренция международната конкуренция в областта на селското стопанство и на четвърто място намерението да се съхрани нашата международна конкурентоспособност, като спадвазваме е, условията на Световната здравна организация, условията на международния пазар е, на храни и на последно място затрудненията в е, хранителната верига поради отсъствието на синергия. Сега, обновяемите източници могат да изиграят ключова роля в борбата срещу промените в климата. Ето защо е необходимо е, те да изиграят много важна роля е, и в гарантирането на енергийни източници за Европейския съюз, поради което ние трябва да предвидим е, пестане на енергия и естествени енергоисточници. Двете цели се допълват, а не са противоположни. Но Обновяемите източници не трябва да играят растяща роля в е, енергоснабдяването на Европейския съюз. Целта ни е не е само на всяка цена да гарантираме енергийна самостоятелност на Европейския съюз. Целта ни е да търсим енергиен баланс, е, за да можем да се справим с току-що изборените от мен предизвикателства. Ние не можем да си позволим да решаваме един проблем, създавайки друг в, специално за биогоривата е много очевидно това, защото те могат да принесат за намаление на промените в климата, защото няма парников, парникови газове, но енергийните източници не трябва да водя до намаление на парниковите газове, но на, висока, но на твърде висока цена. Това е определящ фактор за политическите решения, които ще се вземат политическите решения, които ще се вземат, е, могат да породят е, проблеми, вследствие на което предложените решения да не могат да се прилагат дългосрочно поради е, политическите и економическите си последици. Ето защо ние смятаме, че трябва научно-развойната дейност да получи по-голямо значение и да се е, търсят по-ефективни средства за е, намиране на енергоисточници. Ето защо трябва да има е, реално увеличение на конкурентоспособността, особено на конкурентоспособността на селското стопанство, като се борим срещу промените в климата и като защитаваме природните ресурси. Искам да привлека вниманието ви върху факта, че най-често малките предприятия трябва да получават най-много информация и е, трябва да има най-добър поток на познанията именно към тях. понякога в малко предприятие могат да се постигнат по-добри резултати, отколкото в голяма фирма. Ето защо ние искаме е, да се разпространяват познания върху малко мащабни технологии, защото при тях е, има економии без висока себестойност и без опасност за биоразнообразието и използването на обработваемата земя. И накрая искам да наблегна върху сътрудничеството е, между съскостопанските производители в намерението да се пести енергия. Ако самите съскостопански производители не са убедени в е, положителността на това начинание не можем да вървим напред. За целта обаче е, мащабните економии ще станат единствено благодарение на съдействието на съскостопанските производители. Е, скъпи колеги, е, искам да е, се опитате да разберете защо ви предлагам да отхвърлите някои предложения за изменения, без обаче да се омалуважава желанието да се усъвършенства текста. Надявам се, че ви обясних правилно и в каква рамка съм изготвил моето становище. E благодаря ти, Спиро. Сега започваме с дискусията. Седем души иска да вземат думата, но искам да, да положим усилия да се вместим във времето. противен случай не е добре. Следващия оратор. Благодаря. Всички сме а, за използването на ВИ. Те трябва да бъдат доразвити в Европейския съюз. От гледна точка на Германия обаче искам да кажа, че в страната ВИ са подложени на свръхоблагане и субсидиране. Предупреждавам да не се инвестират прекалено много средства в този сектор, защото това може да доведе до конкуренция на производството на хранителни продукти от тези суровини. Освен това, критично трябва да се отнасяме и към прекомерните насъждения от царевица. Това е една монокултура, която е много широко застъпена и това може да доведе до намаляването на биоразнообразието. Трябва да сме много внимателни а, и да подхождаме внимателно по отношение на субсидирането на ВИ. Пазара трябва сам да регулира процесите технологите също трябва сами за себе си да докажат, че могат самостоятелно съществуват ВИ. Трябва да, да могат самостоятелно съществуват на пазара без субсидии. Агня има думата. Говорим за предизвикателства в земеделието. А, не съм аз наред. Добре, извинявайте. Имената ни са сходни. Аз съм докладчик в сянка от името на ЕНП и първото, което искам да кажа е, че подкрепям мнението, изказано от колегата Даниелис. Това съобщение очертава основните области, върху които трябва да се работи, за да могат ВИ да постигнат заложените цели и да бъдат конкурентоспособни. Както и госпожа Ваймер каза, Важно е да не се концентрираме цяло върху субсидирането на ВИ. Не знам дали е изчерпан цял техния потенциал. За мен е важно да се почертае а, факта, че е необходимо и да навлязат на пазара и да влязат също и в мрежата за разпространение на горива. Докладчик Кът, е, каза, че е ВИ е, имат голямо влияние и това наистина е така. При 10 години приехме първата директива в тази област. Влиянието на ВИ е нараснало значително през последните 10 години. Трябва да говорим за ВИ, а не за альтернативни източници на енергия. Въпросът е дали искаме да ги променим или да ги увеличим, ако те се окажат а, устойчиви. Най-важното е да се насърчават биогоривата от второ поколение, защото ще ще доведе до устойчивото а, производство, а, устойчивото производство на ВЕИ. Относно управлението на отпадъците, не трябва трябва да говорим не само за намаляване на отпадъците, и за по-доброто им управление, защото те могат да се използват и за производството на биогорива. Съгласна с всички изменения, които бяха представени, но тези по точка 7 все пак искам да кажа, че написаното от докладчика е по-удачно. Не съм съгласна, че че а, не трябва да се извършват повече проучвания, напротив, трябва да се извършват повече проучвания, свързани с биогоривата от второ поколение. А, но това не трябва да бъде взимано от фондовете за развитие. Не, искаме да, ви, да взимаме пари от а, там. Колегата Агнял. Извинява, дамата пред мен да ме извини. Говорим за предизвикателствата за преселско стопанство с обновяемите източници и аз искам да ви отправя чудесно предизвикателство. Питър Брок а, а, говори колко обработваема земя и иска всичко това да бъде превърнато в слънчеви пана, а, което означава, че собствениците а, е, трябва да... Това е всъщност е техния добитък, е, защото е, трябва да... Това е абсолютен скандал. И още повече тази операция се субсидира от електрически компании, така че всички пари отиват до въпросния съвет. Не знам дали има по-голямо предизвикателство към самото стопанство от това. Благодаря ви, госпожа Герлингер и после Гинес. Благодаря, господин председател. Аз от своя страна искам да благодаря на докладчика. Аз знам, че нямаме време, няма да сега да минаваме през всички изменения. Искам само да е ясно да заявя, че тази тема е ключова за дискусията, защото се търси деликатното равновесие между производството на храни, околната среда и обновяеми източници. Това е доклад за становище, което не е законодателно. И сега всъщност ние преразглеждаме директивата за ВИ, е, за качеството на храните. А също така имаме и голям доклад върху е, обработваемата земя. Така че е, всъщност се говори за една дискусия за това откъде да се произвеждат ВИ, като се имат предвид нуждите на селското стопанство. Quindi Martin Oschling poi Glattenfelder. Мартин, Мартин Ошлин. Е по-иглатен Господин Хойслинг има думата. Само а, няколко неща искам да кажа. колегата почерта справо, че в Германия се прекалява с, с субсидиите и а, с, съденето на царевица. Трябва да се концентрираме върху основните неща при използването на енергия а, има ам, ресурси, които все още не са изчерпани, не са използвани ам, изцяло. Не тук, не тук става а, въпрос тук само за дискусията чинията или, ам, или станцията за, за зареждане. Тук става въпрос и за това, а, че тук дискусията включва в себе си и други аспекти. Разбира се, в Англия земеделците се облагодетелстват от производството на биогорива, тъй като и Турта от животните се използва за производството на такива горива. Говорим и за биогорива от второ поколение. От гледна точка на Германия през годините сме се надявали да развием производството на горива от слама или от отпадъци от дървесина, но не сме стигнали до никъде, защото нямаме толкова много слама, която можем да е използваме за производството на горива. По-добре да се заложи на растителното олио, отколкото на слама или други ресурси. Мариан Магенес има думата. Благодаря ви. По отношение на ВИ, те са много важни за замеделието и за регионалното развитие. В тази област могат да бъдат създадени нови източници на електроенергия. Ако разгледаме плановете на всичките 27 държави и членки до 2020 година и как могат да изпълнят техните задължения до тогава в областта на ВИ, виждаме, че 50% от производство на ВИ трябва да, да идва от, от биомаса. Две изменения, номер 7 и 49 от либералите бяха внесени. Искам да кажа няколко думи по тях. Шокиран бях, че социалистите а, искате да да отхвърлят тези изменения. Тези изменения се отнасят до задължителните цели до 2020 година, които трябва да бъдат променени. Но социалистите и демократите са за това ВИ да бъдат субсидирани. Най-важният въпрос в тази област е как можем да създадем сигурност и за периода след 2020 година тогава можем да говорим едва за рентабилността на инвестициите и изследванията. Трябва да предприемем мерки, така че и след, 20, и след 2020 година да увеличим дела на ВИ. Е, ето защо е, е необходимо да бъдат подкрепени тези изменения, защото ВИ могат да бъдат развити само тогава, когато се придържаме към дългосрочни цели. Сега искам да кажа нещо по отношение на слънчевата енергия. Много често фотоволтаичните инсталации се изграждат там, където има земеделски региони. този подход е се отхвърля в Унгария. Ние не искаме да използваме земеделски или горски площи за това да бъдат сложени там фотоволтаични инсталации. Надяваме се това да не се случва и в бъдеще. Uh, Благодаря. Няма да говорят по този доклад, но искам да привлека вниманието към доклада, който изготвят Комисията по околната среда, но те са свързани е, тези двата доклада. И там се говори за биоекономиката, където и всъщност там се казва, че се използват различни ресурси, като соя и други. И се питам, защо тук не е дадено становище на, на вашата комисия, просто защо, защото двата доклада са свързани. Благодаря. Аз поисках да говоря от името на колегата, на чиято току-що дойде, така че и давам думата. Госпожа Манер. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя колегата Данелис по великолепно изготвеното становище. Така както каза и докладчика, Възобновяемата енергия има ключова роля в стратегията на Европа за климатичните промени. ВИ производството е, е много важно за най-же селскостопанските райони за фермерите. И е, има много възможности, които се дават на фермерите с производство на ВИ или просто с използването на тези източници. Искам също така да подчертая значимостта на самодостатъчността в енергетиката и това може да стане с ВИ. При все това има много предизвикателства, свързани с устойчивата употреба на ВИ, както свързани с климата, така и с биоразнообразието както го казва и докладчика в доклада си. Съгласна съм, че не трябва да се да се разваля конкурентоспособността или селскостопанското производство. Трябва да се търси ефективност на енергийното потребление и на производството. Искам да напомня значението на а, животните, на добитъка за а, увеличаване на парниковите газове. Смятам също така, че е много важно да имаме план за критерии за устойчивост за биомасата, за използването на биомасата, не трябва да се проваля възможностите на генерирането на такава енергия в Европейския съюз. Трябва също така да изградим брой е, мониторингови инструменти. Когато говорим за биомаста, трябва да имаме критерии за устойчивост, за да се покрият изискванията за екологична устойчивост, а не само економическа. И съответно трябва да видим как ще се справим с енерги... достига на енергия. Но така или иначе можем да подкрепим становището и поздравявам докладчика. Благодаря. Председателят, благодаря, благодаря госпожо Манер, сега давамто на господин Данелис за заключение. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите е, за е, техния принос към изработването на моето становище. Искам да благодаря на докладчика в Сянка, е, да благодаря на авторите на измененията и защо на всички, които взеха участие в дискусията днес след обед. Мисля, че всички сме единодушни, че за да се разреши даден проблем, е, трябва най-вече да се бди, да не се създават нови проблеми. Е, мисля, че вече е направен опит е, да се разреши проблемът, но използваните средства по-скоро създадоха проблеми, така че трябва да се бди за устойчивостта на всички нива. Сега, по предложенията на някои колеги, ние смятаме, че е много важно да се опитаме да постигнем целите си до 2020 година и е, би било е, нереалистично да се мисли за цели за след 2020 година. Още повече, е, че се очаква целите да се разглеждат от всяка държава членка по-отделно. Мисля, че това е, е, е проява на максимализъм, която няма да доведе до конкретни резултати. Имам предвид поставяне на цели за след 2020 година. Освен това, искам да кажа, че биоразнообразието не трябва да бъде самоцел. Ние се стремим към истинска устойчивост и да видим как да се употребят различните субсидии. Председателят и така, скъпи колеги, от само себе си се разбира, че пета точка се отлага. Става дума за годишния доклад за 2011 година относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, борба с измамите. Отлагаме обсъждането на този доклад на следващото заседание, но срокът за внасяне на изменения си остава 27 февруари 2013 година. И сега приветствам е, комисар Тонио Борг, член на Европейската комисия, който отговаря за здравеопазването и политиката на потребителите, който ще ни запознае с предстоящите инициативи до края на текущия парламентарен мандат. Е, има е, актуални въпроси, които ще му бъдат зададени. Имам предвид е, наличието на конско месо е, в готови храни, а също така и използването е, на неопестицидни инсектициди и отражението им върху пчелите. Първо давам думата на комисар Борг, след което се очаква активна дискусия ще е, е, искаме да разберем и как се прилага директива 208-120 на съвета. по защитата на прасетата и отглеждането а, на, а, на, на, на, на, на, на, свине, на свини. Um, Chairman, honorable members of the agriculture. Господин председател, уважаеми членове на комисията по земеделие. Аз съм тук, защото има а, въпроси, а, които са предмет на този доклад и бяха планирани, но има други теми, които не бяха планирани, но са важни, като си имат предвид последните развития. Аз ще взема предвид всичко това и ще обсъдя с вас тези важни теми. А, а именно за това какво ще случи през следващите 14 месеца. А, Времето ще изтече бързо. В тази връзка е важно да има сътрудничество между комисията и Европейския парламент. Нека започна с темата, която доминираше в медийното пространство пред последните седмици, а именно ам, наличието на конско а, месо, което е било е, етикетирано като говежо в редица готови а, продукти. Много заседания бяха проведени с мое присъствие по тази тема. Ще подчертая три или четири неща, преди да премина към подробностите. Ще кажа какво е направила комисията до сега. И така. До сега това не е бил въпрос, който е свързан изцяло с сигурността. Това е въпрос свързан с етикетирането на местни продукти продукти, които са били фалшиво етикетирани, за да се стигне до по-големи печалби. Няма до сега основание за това, въпреки че комисията ще предприеме съответните мерки, но до сега няма някакви индикации, които да показват, че е застрашено общественото здраве. Не става въпрос за това, че а, липсва законодателство. Напротив, има европейско законодателство, свързано с етикетирането. Много ясно е посочено, че говеждото месо, когато е на пазара, трябва, то трябва да бъде обозначено като такова е, и всяко друго месо, независимо дали е свинско или друго. Конското също може да бъде пласирано на пазар, но трябва да бъде етикетирано като такова. Въпросът тук не стои, е, че нямаме и инструменти. Напротив, имаме инструменти, свързани с системата за контрол на храните и фуражите. Има и законодателство, свързано с проследяването на продуктите. И това се прави. Е, и така, възможно е в рамките на няколко часа или на няколко дни е, да се проследи производствения процес на, съответ, на съответния продукт и в е, коя точно държава членка физически се намира този, този продукт. И на следващо място, нещо, което искам да подчертая, защото има доста недоразумения и неразбиране по отношение на това. Имам предвид за а, законодателството, което се въвежда, законодателство, което а, трябва да бъде а, транспонирано от държавите членки. Държавите членки също трябва да предприемат определени действия, които ще спомена много скоро. Това са трите основни аспекта, които а, е, исках да спомена. Искам освен това да подчертая, че комисията а, не се представи перфектно, разбира се, на 13 февруари а, под ирландското председателство беше свикано спешно заседание. А, бяха включени основните засегнати страни. Бяха предложени определени действия, а, които да бъдат представени на постоянната комисия, която се срещна на 18 февруари. бяха предвидени обстойни проверки, включващи два елемента. От една страна поредица от тестове и изпитвания на продуктите от магазините – и следващия а, тест, след, следващата проверка, свързана с а, <clears throat> установяването на липса на а, а, в а, конското месо. Бяха предвидени мерки, свързани с извършването на на, на изпитвания и проверки през месец март установи липсата на фенилбитазон в конското месо. Конско месо, което е третирано с фенилбутазон, не може да бъде ам, годно за ам, консумация от хора. Ако а, конете и в частност месото е третирано с този препарат фенилботазон, то, а, както вече казах, месото не е годно за консумация. Проверките ще бъдат а, извършени през март а, и ще бъдат удължени, ако е необходимо, с още един месец. В а, постоянната комисия планът беше одобрен. Резултат Резултатите ще бъдат докладвани на комисията до 15 април и резултатите ще бъдат публикувани незабавно. Защо? Защото има много голям интерес по тази тема. Но и разбира се, ние е, дължим това на потребителите. Трябва да публикуваме съответните резултати и ако е необходимо да се предприемат допълнителни действия въз основа на резултатите редица на проверки ще бъдат извършени и в държавите членки и това и това ще е, зависи от броя на кланиците и обема на внесеното конско месо. Да речем, в малките държави ще има десетина проверки, в по-големите около 100-150. държавите членки, постоянната комисия в петък одобриха този план. На 1 марта първия тест ще бъде проведен, първата проверка. Комисията прие този план за извършване на проверки на 19 февруари и въпросът ще, бъде, ще бъде обсъден на среща на земеделските министри през, през февруари. Относно а, фенил а, бутазона а, трябва да се взимат а, проверки, да се взимат проби от конското месо, внесено във всяка държава членка. комисията ще се финансира препоръчен, препоръчените координирани а, проверки в размер на 75%. До декември 2013 година комисията по искане на парламента и, и съвета ще изготви а, доклад свързан с етикетирането и происхода на всякакъв вид месо, което се използва като а, съставка. Този а, а, случай обаче не е довел до изготвянето на този доклад. Двете неща абсолютно а, не са свързани. Докладът ще да бъде изготвен така или иначе. Той ще бъде изготвен до а, края на декември. Нека сега. Нека сега да продължим с други елементи, а именно с разходите, свързани с а, а, храната. Според напредъка с, относно многогодишната финансова рамка, комисията трябваше да започне да, да прави предложения за управление на разходите във връзка с хранителната верига. И според първите оценки, настоящата финансова рамка действа добре и дава добавена стойност. Именно за това комисията няма да предложи радикална реформа, а по-скоро ще се опита да рационализира и адаптира настоящата правна рамка, за да отговори тя на бъдещите изисквания и за да направи нашите политики по-ефективни и да позволи по-голяма гъвкавост. вярвам на това предложение Вярвам, че това предложение, е, веднъж след като е публикувано, ще бъде приветствано от всички е, партньори, а именно парламента и съвета и ще може да бъде прието без по-нататъчно отлагане. А това от своя страна ще доведе до един четворен пакет, а именно пакета за хранителната безопасност. Нещо, с което сте се занимавали тук в тази комисия и го очаквате. Съжалявам, че това отне много по-дълго, отколкото беше предвидено първоначално. При все това гарантирам, че това приемане на пакета ще стане възможно най-скоро. Пакет има за цел да упрости, да модернизира и да разясни настоящата система, която ни служи доста добре през изминалите години. Целта е да имаме дори още по-съсредоточени е, инструменти за управление на риска по цялата хранителна верига, а именно здравето на животните, здравето на растенията, на посевите и официалните контролни, включително и тези свързани с вноса. Едновременно с това преглед на а, пакета за хигиената на храните а, също трябва да бъде осъществен. Това ще бъде вече последният елемент на адаптиране. Нека сега да пристъпим към а, здравето и благосъстоянието на животните. Тук имаме някои елементи, свързани с директивата за прасетата. Беше решено Прасетата трябва да бъдат държени, държани, събрани в групи от 10 по време на определени периоди от тяхното съществуване. И а, трябва, комисията се ангажира да а, осигури а, по-добро съществуване за прасетата а, в близките 10 години. Някои държави членки още не са отговорили на изискванията. Комисията утре ще отвори процедура по нарушение с а, писма, с писмено предупреждение за държавите членки, които не са спазили изискванията. По... Сега по други идеи, където се говори за новите храни. А, имаме също процедура по помирение от март 2011 в това отношение. И нека да не забравяме, че тук имаше две различни предложения. Едната за новите храни, едната за клонирането на животните. Относно клонирането, комисията а, приключва оценката на въздействието и ще излезе с предложение през юли. Едновременно с това предложението по новите храни ще е, зависят от споразумението, което е постигнато от март 2011 и също ще има ново предложение. Нека сега да стигна до неонуклети... Виждате, тук рискът беше рискът, който те представляват за пчелите, беше потвърден от ЕФСА, Европейският орган за безопасност на храните. През тези два и половина месеца, през които съм комисар, получих толкова критики от ЕФСА, че тук се позволява всичко. А сега имаме становище, с което се казва, че да, има опасност за здравето на а, пчелите по три специфични вещества, свързани с някои реколти. Така че, ако не правим нищо, ще бъде безотговорно. Особено като си предвид, че ние сме от хората, които трябва да вземем решение. И така, след като имаме това потвърждение от страна на ЕФСА, беше получено. Проблема се дискутира във всички институции. Много държави членки а, са призовали комисията да вземе бързо пропорционални мерки. Нека да кажа, че и получих писмото, подписано от 75 члена на този парламент, където се казва да има пълна забрана на всички неоникотиноиди. Те първо ще разискваме възможните мерки с а, експерти на държавите членки. Тези мерки ще забранят за две години използването на тези неоникотиноиди, които ЕФСА е посочила като рискови. Тези мерки ще признаят, че в някои случаи, когато имаме безопасна употреба на веществата, тогава може да бъдат използвани. И взема предвид а, веднак, веднак скорошните действия, които а, могат да бъдат а, направени, които могат да засегнат сектора. Има едно предложение да се забрани за две години употребата на три от неоникотиноидите, които се използват в привлекателните за пчелите реколти. Тоест, това е едно от условията. Привлекателни за пчелите. Тези три вещества ще бъдат забранени от 1 юли тази година. Тази реформа ще позволи използването на неоникотиноиди при реколти в големи мащаби, като примерно захарното цвекло. И а, също така зимните зърнени реколти. И също ще позволи да се използват вече обработени семена за следващата пролет. Уверен съм, че тези амбициозни и решителни, но все пак пропорционални мерки ще отговорят правилно на риска и ще подобрят здравето на нашите пчели, като едновременно с това взимат предвид влиянието върху европейската скотоселско стопанство, като позволят на, фарме, на фермерите да използват тези вещества там, където те не представляват заплаха. И продължаваме по въпроса за пчелите. Относно дискусията, която беше водена, нека да подчертая, че трябва много да внимаваме да не обърнем предложението на комисията в въпрос или в проблем, свързан с генетично модифицираните организми. Нека да кажа, че поленът не е основен елемент на меда, а по-скоро естествена съставка. А медът вече е крайен продукт. Нека да не объркваме потребителите и съответно да не влизаме в противоречие с международните стандарти. Това предложение, надявам се, няма да надхвърли заключенията на Европейският съд. Законодателството, свързано с ГМО, ще продължи да се прилага, ако имаме геномодифициран полен, намерен в меда. Всеки един такъв полен трябва да бъде в такъв мед с такъв полен трябва да получи специално разрешение преди пускането му в продажби. И съответно потребителите трябва да бъдат информирани за присъствието на ГМО в меда. Аз мога само да аз разчитам на вашата подкрепа, както за предложенията за меда, така и за всички предложения, които ще подсилят доверието на потребителите. В заключение, знам, че не успях в тази си реч да засегна абсолютно всички въпроси, но надявам се, че вие тук по време на дискусията ще зададете и допълнителни въпроси, на които да мога да отговоря. Благодаря. Благодаря. Благодаря на господин комисаря за толкова пълно изказване. Мисля, че е, бяха засегнати някои точки. Веднага можем да пристъпим към дискусията. Давам думата първо на координаторите, после комисарият ще отговори, после ще дам думата на останалите депутати, които са поискали думата. Господин Дес, благодаря господин председателю, благодаря господин комисарио, че сте тук сред нас. Благодаря е, за вашето изказване и за това, което казахте по случая с е, конското месо а, системата всъщност а, си функционира добре, както вие казахте. Трябва обаче да се проверяват а, слабите страни. Смятам, че системите съществуват и са налични. Няма нужда да се приема допълнителни директиви и регламенти. Трябва да се провери само къде има пропуски и слаби места, така че в бъдеще такива скандали да бъдат потушавани много по-бързо. По време на предишни скандали, за които не Европейския съюз беше пряко отговорен, трябва да изискваме от държавите членки при такива престъпления в кавички да се предвиждат санкции в определени случаи. Тук не става въпроса само за парични санкции, за да е предотвратени такива нарушения на закона, трябва да се предвидят и други санкции, защото тук става въпрос за престъпни схеми. Те, нарушителите, престъпниците трябва да бъдат наказани по съответния начин. Да се надяваме, че последните дни и седмици ще успеем да осветлим всички страни по този случай, по този проблем и бъдещето такъв род проблеми да бъдат избягвани. Подкрепям това, което казахте по отношение на растителната защита. Важно е да се подхожда а, професионално със съответните а, научни резултати. Подкрепям това, което казахте в тази насока. Не искам да отнемам повече време. Благодаря ви за вашата презентация. Председателят, давам думата на господин Сантос е, от е, името на социал-демократите. Двака индивидаменте и e Благодаря, господин председателю. ам, тук се спомена случаята за конското месо, което е било етикетирано като говеждо. Тази измама не е имала а, пряко въздействие върху общественото здраве, но а, това, което се случи, разбуни духовете и може да има а, последици за много други предприятия, които не се занимават с такива престъпни схеми. Доверието може да бъде възстановено само когато а, се спазват определените стандарти. Струва ми се, че броя на проверките не е достатъчен. Анализа на месото, анализи на други продукти трябва да се извършва редовно, да се използват всички а, възможности, не на последно място и финансови, така че да възстанови доверието на потребителите. Господин комисарио, вие казахте, че ам, се полагат усилия за създаване на законодателство, свързано с продукти, съдържащи ГМО, за това и клонирани животни да се използват за производство на хранителни продукти. Но искам да ви кажа, че този въпрос трябва много внимателно да бъде проучен. Ам... Чул съм много по отношение на стратегията на комисията в тази насока. Чул съм и много за ам, клонираните животни и геномодифицираните организми трябва на етикетите да се посочва дори и минималното количество на остатъчни вещества от такъв род организми или животни. Темата е доста щекотлива, трябва бързо да реагираме. В противен случай рискуваме някои от предприятията да напуснат Европа и да провеждат проучванията си някъде другаде. Трябва да се вземе предвид общественото мнение, разбира се, но трябва да се вземат предвид и а, практическите аспекти. Добре, ако ни а, осветлите повече по въпроса, свързан с стратегията на комисията. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Аз искам да приветствам комисар Борка uh, в настрещата на Комисията по селско стопанство на Европейския парламент, за да говори по някои много важни въпроси. Има три принципни въпроса, които искам да повдигна пред вас, господин комисар. Първо, за така, законското месо. Аз приветствам това, че някои затвориха вратата след конете двете. Е, това беше нещо храбро, но все пак е, е, това, което правим, не е достатъчно, за да бъде ясно, че това, което е на етикета, е съответства на продукта. Това е правилният подход и е много хубаво, че вие заявявате ясно, че това няма нищо общо с безопасността на храните. Просто трябва да няма измама на потребителите, а това всъщност е широка измама, защото когато заявявате, че е, слагате е, говеждо месо вместо конско, измамата е голяма, защото това е една четвърт от цените. Аз мисля, че трябва да се види кои са отговорните лица и на европейско ниво да се вземат действия и ако е необходимо дори да бъдат съдени за измамата, която са извършили спрямо потребителите. Е, е, аз мисля, че може би е, трябва да се правят е, случайни проверки и по този начин ще бъдат разобедени тези, които се опитват да направят измами. Това сега искам набързо да се върна към кочените. Е, вие казахте, че е, някои държави членки е, се оплакват до ЕФСА, обаче не желаят да отеглят статуквото в 16 държави членки, които не отговарят на стандартите. Така че е ясно, че ние трябва да разберем до какъв процент те отговарят на стандартите 99 или 60%, защото ние не знаем е, как да искаме всички продукти в Европейския съюз да се произвеждат законно. Това е основният въпрос. Има огромни количества продукти по европейския пазар, е, които се произвеждат незаконно е, спрямо европейско законодателство. Така че вие трябва да обнародвате информация за това, кои държави спазват нормите, за да се знае какви са очакванията спрямо определени производители определени страни. Тези, които е, са спазвали е, стандартите е, през последните 10 години и после започва да им излиза скъпо и да има наказателни марки срещу страните, които не спазват стандартите. Да знаем е, къде се прави бизнес и да няма изключения. И е, сега се връщам към е, въпроса за нео никотиноидите трудно се произвежда, не произнася. Сега, какъв би бил отговора на комисията? Защото говорим за тест за пропорционалност. Вие всъщност говорите за широка забрана за следващите две години. В изложението е, се казваше, ще има е, много изключения за захарното цвекло, за зимните реколти. Искам да знам кои са изключенията дали ще има пропорционален отговор спрямо доказателствата, които получаваме от ЕФСА. Защото не, не знам дали тези доказателства са достатъчни. Няма достатъчни данни. И затова искаме да разберим е какъв е риска, какъв би бил теоретичният риск спрямо популациите на пчелите. Тоест, какви са изключенията спрямо забраните, които искате да предложите? И сега, какво очаквате според вас да бъдат последиците от прилагането на забрана за две години? Е, вие какво смятате, че да се увеличи популацията на пчели? И на второ място, е, какви са неочакваните последици от забрани е, за използване на е, тези инсектициди? Примерно от изложението на ЕФСА стана каза, че се говори за 9-10 ефло, но това не е напредък, защото неочакваните последици от забраната може да влушат нещата. Така че докато няма пълна оценка на въздействието, за да сме сигурни какви биха били неочакваните последици и какви действия да се предприемат и да има е, качествени измерения на печалбата, евентуалната печалба. Adesso Джим Николсон. Благодаря ти, Джордж. Джей Никълсън, благодаря. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да приветствам комисарят с добре дошъл. Неговото портфолио обхваща много области. Може би той ще идва тук по-често, за да обсъждаме различните въпроси, които са много важни. Както господин Лаян вече каза, той почерта какви са притесненията, свързани с помещенията за свине. Освен това, е, има забрана, свързана с, с кафезите за отглеждане на кокошки. Утре ще изпратим официално писмо, свързано с друга забрана забраната за конвенционалните е, кафези. Вие може би няма да може отговорите на този въпрос, защото ситуацията е доста сериозна. Има много птицевъди в Европа, които са загрижени. Ам, вие е, не можахте да приложи директивата така, както искахте. Много неща бяха, е, ста, е, бяха казани, много ще бъдат казани в бъдеще. Тази ситуация е много далеч от това да бъде приключена. Трябва да се занимаем с факти и да видим какво се случило. Доверието на потребителите е нещо много важно. Беше казано от агенцията, че това е проблем свързан с престъпно деяние, а не проблем свързан с сигурността на хранителните продукти. Както Джордж каза, ние трябва а, а, да знаем, а, че това, което е написано на етикета, отговаря на съдържанието на опаковката. Един от въпросите, които искам да задам е, е следния. Аз не съм експерт, но разчитам на вашия отговор. Има ли някакъв контрол, контрол върху движението на конете? Това е много важно трябва да разгледаме и тази тема. Проявявам голям интерес към картите, които се проявяват на екраните от Полша до Холандия до Кипър. Това месо се разхождало по цяла Европа. Кои са притежателите на това месо? А, значи брокерите, които си стоят зад компютъра и търгуват това месо, те нямат нищо общо с цялата работа. Трябва да се разгледат други факти. Трябва да видим как се е стигнало до това престъпно деяние. Обществото има право да знае кои са виновните. Вие казахте, че а, се провеждат а, проверки, ДНК проверки и някой ще трябва да си а, плати за хитрината. А, знаем а, какво се случи по време на а, а, кризата с лудата крава. А, освен това имаше и проблем с а, а, шапа. Но всички трябва да си зададем въпроса колко дълго можем да седим с кръстосани ръце и да ам, търговците да проверяват а, производителите и всички останали. Те също имат а, отговорност и те също трябва да ам, поемат отговорността за случилото се. Смятам, че трябва да работим за това, да гарантираме, че потребителите в нашите е, страни получават сигурност. но а, е, трябва да се погрижим за това виновните да си а, е, поемат а, последствията. Благодаря, Мартин от а, Зелените. Благодаря ви, господин комисарио. Да се надяваме, че а, често ще се тук, защото такива дискусии са необходими за разясняване на ситуацията. Понеделник, по време на обсъждането в Комисията по околна среда, ам, се очуди въобще на тази схема, която е била а, разкрита че различни органи а, са стигнали до а, тази схема и че въпреки всичко все още се а, намира, намира конско месо в продуктите. Това значи, че има пропуски в законодателството и в цялата верига. Европейския парламент изиска по-добра система за проследяване на продуктите. Съвета отхвърли това предложение. Смятате ли, че трябва да се работи за това и добре етикираните продукти също да бъдат проверявани, така че да, по-бързо да се стига до виновните в случай на злоупотреби? в системата се появяват търговци, които са били обвинени, обвинявани в миналото. Такива хора не могат ли да бъдат включени в един черен списък и да се знае, че те ам, правят, а, правят злоупотреби? сега какво, какво стана? Потребителите вече нямат доверие и въпросът ми е отправен към вас. В началото не омалважихте ли, не омалважихте ли малко нещата, че тук не става въпрос за проблем свързан с доверието на потребителите относно въпроса за проверките в държавите членки? Сигурен, сигурна ли е комисът, че във всички държави членки ще се прилагат едни и същи стандарти? Знаем, че се провеждат проверки в, Европ... в отделните държави членки, но добре на европейско ниво да има едини стандарти. На следващо място. Споменахте ам, темата за ГМО. Все още има проблеми свързани с това дали трябва да се ренационализират сертификатите или не, разрешителните няма ново законодателство, няма нови разрешителни, свързани с отглеждането на растения. Трябва да има нулева толерантност. Нулевата толерантност беше премахната при фуражите и сега след премахването на тази нулева толерантност се оказа, че има следи от ГМО в фуражите. Затова въпросът ми е дали този а, въпрос а, за, нулева толеран... за премахване на нулевата толерантност в отношение на хранителните продукти ще бъде включено в акта. По време на вашето изслушване казахте, че искате да има бързи решения, но казахте много малко по отношение на това как, как изглеждат вашите решения. Европейския парламент ам, иска дори и ам, следващите поколения на клонираните животни, ако бъдат използвани хранителни продукти, това да бъде отбелязано в етикетите. Ще се радвам, ако кажете нещо и по този въпрос. На последно място, относно ЕФСА и а, неоникотиноидите да се надяваме, че в крайна сметка ще бъде намерено ясно решение, ще има ясни регламенти. Необходимо да се проведат и допълнителни изследвания, но вие може само да окажете съдействие и да се надяваме, че в крайна сметка неоникотиноидите ще бъдат изцяло забранени. Благодаря ти, Мартин. Сега Господин Бул. Uh, uh, thank... Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисария. Явно е, че сме забравили това, което бях казал през 2009 година в една моя реч е, и тревогите за конското месо. Британските кланници при 10-12 години нека да си спомним ситуацията. Тогава по европейските закони бяха закрити стотици, хиляди кланници, а, защото не отговаряха на условията за хигиена. Нали, щяхме да изграждаме модерния свят на потребителите. Сега смятам, че с 27 държави членки, с различни култури е, и огромни разлики относно разбиранията за храната и за хуманното отношение към животните, мисля, че тук ще говорим по-скоро с, а, за проблеми с прилагането на практика на законите. Смятам, не знам дали преводят, че не знам дали можем да имаме а, такова едно мирно решение, така да се каже, т.е. и вълка си и цяло, нали, да отговорим на изискванията на всички, на всички държави. Не мога да кажа, че тук имаме компетенция, по-скоро некомпетенция. И не знам дали не трябва да се върне нещо на нациите. Е, нещо, което те правиха по-добре, отколкото става сега с европейското законодателство. Това, което виждате е провал след провал в осигуряване на безопасността на храните на Европ... заради европейския контрол. Благодаря. А сега господин Рубинкс. Е, е, Благодаря. Аз съм съгласен с е, колегите. Всички са доволни, че е, вие е, сте тук сред нас, господин комисарио. Не за това, че говорите е, по този определен проблем, ами засегнахте и други теми, че очертахте бъдещите визии. Много внимателно слушах вашето изказване и за мен станаха е, ясни някои, е, няколко неща. Първо, с законодателство всичко е наред, трябва да се извършат проверки. Обаче, ако с законодателство всичко е наред, е, възниква въпроса дали е, наистина е, се извършва достатъчно проверки. Е, съгласна съм с тези, които казаха, че не е възможно всичко да се контролира на ниво Европейски съюз. Но е, това трябва да се изиска тогава от държавите членки. Защото от време на време възникват а, такива проблеми. Свинете са, се разболяват, кокошките се разболяват, говедата се разболяват. Всичко това се случва, но а, ние трябва да имаме механизъм, с който на време да прекратяваме а, разрастването на проблема. Тук не става въпрос само за маркирането или етикетирането. Тук става въпрос за сериозно а, престъпление. Говорим за това продължение на месец, но няма никакви резултати или заключения. Надявам се, че при нас всичко ще е наред, когато законодателството се прилага както трябва. Държавите членки също трябва да дадат своя принос. Може би това конско месо е било декларирано, а може би при преработката се е използвало друго месо. Това трябва да се раз, разясни. Както се вижда, ситуацията е такава, че а, сме приели прекалено много закони, но явно има и вратички. Ще съм много благодарен, ако се намери начин да се открият тези пропуски в законодателството на ниво Европейски съюз. Може би изискваме прекалено малко от държавите членки. Може би можем да премахнем тези пропуски и да работим и за напред по този въпрос. Благодаря ви, благодаря ви за вашето изказване. Бене, Рубикс. Бене, грация, координатор. Благодаря на господин Рубикс. Приключихме с координаторите и както обикновено първо ще дам думата на господин комисаря, за да отговори, а после ще дам думата на депутатите. Ако обичате, бъдете кратък. Имате думата. Аз е, е, високо оцених е, метафората, която е, използвам метафората, че сме предприели действия е, след като се обърнала каруцата. Е, да, въпрос е, е да бъде или да не бъде вътрешния пазар. Когато говорим за вътрешния пазар, е, говорим за свободно движение на потребители, на стоки, е, между които и храна. Е, така че аз мисля, че не трябва да се изненадваме, че някой се опитва да го наруши, което означава, е, не означава, че законът не е верен е, или че прилагането му не е ефективно. Искам да благодаря на почитаемите депутати, че е, този случай е разкрит от държава членка. Агенция по храните, която случайно проверява най-ефтините хамбургери и там вижда, че има конско месо. Тоест, това се установява, защото има е, приложение на изискването за случайни проверки. Е, както се случва това е, в всеки вид криза, не само за хранително-вкусовата промишленост, това засяга всеки вид индустрия и търговия. Така че най-лошото, което би било, бе е да разрушим вътрешния пазар и всяка държава членка да започне започне да налага забрани е, съобразно онова, което прецени. И то по въпроси, които не са свързани е, с безопасността на храните. И е, сега въпросът за неверните етикети не е въпрос свързан с безопасността на храните. Имало е криза. Аз не подценявам сериозността на това нарушение, но има нарушение на други закони в други случаи в близкото минало, е, които доведоха до проблем с безопасност на храните и съответно до е, въпроси, е, свързани с общественото здраве и породиха кризи. Нито един в парламента, поне мнозинството, няма да постави под съмнение предимствата от свободния вътрешен пазар. Това обяснява е, защо дадено месо е произведено в дадена страна, е, е, пренесено е в трета страна, консумира се в трета страна и така нататък. Сега би било много вредно да разберем коя страна точно е виновна. Затова съм много внимателна и когато избухна кризата да не подценявам дадена страна. Имам предвид страни, където е, физически присъства тези лазания с говеждо. Ние знаем къде е е лазанята. Не знаем какви са резултатите от криминалните разследвания, които започнаха в различни държави членки и в някои случаи конкретно се посочиха кои дружества какво са направили. Мога да подчертая, мога да, да цитирам някои от заключенията, които е, е бяха свалени до нашето знание. Там се казва, че е, в определен брой страни е получени продукти, е, имат предвид френското дружество, е, което е споменато от е, френските власти. 19 са извън Европейския съюз, вътре в съюз, три са вътре извън Европейския съюз, така и така, ние имаме, уведомени сме за наличието на конско месо в местни продукти в четири страни в четири страни. Обаче има 6 е, е, е, съобщения за четири страни и започва криминално разследване. Сега, доколкото аз знам, има правило, което може да бъде изключение, което е нарушение на закона не се налагат санкции и глоби. Тоест, е, е, в закона не се предвиждат наказателни мерки, обаче има задължителни разпоредби във всяка директива, е, че когато дадена страна прилага някаква директива, тя е, предвижда и важни и разобедителни наказателни разпоредби. Така че всяка държава членка трябва да е, прилага е, европейско законодателство с е, съответни разобедителни криминални санкции. Е, не трябва да се критикува Брюксел за това, че върви срещу принципа на субсидиарността е, Директивата е законодателен акт, е, който е, дава възможност е, държавите членки да решават сами, но в рамките на определени параметри. И аз смятам, че наказателните мерки, които съществуват, са достатъчни, за да може да действат разобедително. Едновременно с това имаме закон и срещу кражби, така че ние не можем да дадем пълни гаранции, че в момента има стотици, да не кажа хиляди нови законодателни актове. Не знам е, дали някой нарушава тези е, текстове в Европейския съюз. Така че този инцидент не трябва да се използва, за да се подронва доверието. Доверието не само от страна на потребителите в нашата система за безопасност на страни, но също така и хора извън Европейския съюз. Най- лошото, което може да се случи, е, че този случай, който не е свързан с безопасността на храните, да се възприеме като случай свързан с безопасността на храните. Имали сме подобни случаи в миналото с огромни економически щети. Примерно в дадена страна лудата крава предизвика 1% загуба от брутния вътрешен продукт. Мисля, че реакцията е ирационална. Така че е много важно е, да заявим фактите такива каквито са, без обаче да ги преувеличаваме, е, без да ги пресилваме но да отправим послание, че Европейският съюз е един от най-добрите региони в света по отношение на безопасността на храните, че във вътрешния пазар подобни инциденти могат да съществуват, но ние се опитваме е, да направим необходимото това да не се повторя. Отговорността обаче на държавите членки – има милиони продукти поради вътрешния пазар се преместват между различни държави членки. Дали трябва да предвидим по-строго законодателство във връзка с, с етикетите? Аз вече казах, че ние мислим по, по въпроса. Но първо очакваме да получим доклада за етикетите, дали да се разшири е, происхода и защо всичко, което посочва происхода. Прави се оценка на въздействието. Е, специално за преработеното месо, може би трябва да се посочва происхода. Аз оставам открит, аз оставам открит за предложения. Нека да видим доклада. Не, не искам да е, обещавам нищо предварително. Надявам се доклада да дойде колкото се може по-рано. Сега, в... А, е, дали... А, е, дали има пропуски? Дали има пропуски? Да. А, раз... Подобни инциденти са се случвали в миналото, но дори и при по-строго е, прилагане на директивите, не можем да имаме е, съвършенно прилагане на е, всички законодателни актове. А сега по другите въпроси, които споменахте, да, като изключим конското месо, сега сега говорим за носачките, за носачките и нарушенията на законите, специално за носачките. Бях, взе, бяха, имаше дела срещу страни, които не спазват изискванията за носачките. Сега специално е, за бременните свине говоря по памет. Мнозинството от тези, които не спазват е, правилата, са между, е, между 85 и 90%. Горе-долу такъв е процента. Има обаче две-три държави членки, където се прилага до 73-84% европейското законодателство. Така че не знам дали има страни, при които има 100% прилагане. Това е против правилата за конкуренцията. И аз ви казвам, да, ще се предприемат съдебни действия, особено винаги трябва да се стремим към по-добро спазване и е, на европейското законодателство. При положение, че даден е, закон влиза в сила след години на преходен период. Клонирането. Да, разбира се, че аз съм склонен да ги събраня. Комисията се опитва да забрани влизането на клонирани животни в хранителната верига. Въпросът беше обсъждан и в миналото. Въпросът е или за поколението на клинираните животни, е, които е, са поколение на клонирани животни. Ние правим проучване на е, приложимост на проследяемостта. За ГМО нивата на толерантност при храната – е, са на хармонизирани нива на е, детектиране. Е, трябва да се правят тестове и контрол по хармонизирана процедура. Аз бих настоявал да се приеме това предложение. Знам, че то вече е гласувано от парламента и се надявам, че държавите членки ще видят смисъл в това предложение, защото то се основава на субсидиарността, и ще даде възможност на държавите членки да забранят е, производство на геномодифицирани е, организми на терени е, извън тези, които са позволени спрямо околната среда, но това е национална компетентност. Надявам се, че този път ще има необходимото мнозинство, за да се гласува това предложение. На научна основа. Извинете. Сега, забравих въпроса за пчелите. Предложението е пропорционално, защото в него се включват само данните, които се предполага, поне според ЕФСА, че ще бъдат вредни има забрана върху обработката на семената, е, е, за култури, които привличат пчелите. Е, има се предвид да се изключат оранжериите и затворените среди. Мисля, че това е възможно. Аз оставам отворен за всяко предложение от държавите членки, за всяка друга мярка, не, която би е, направил решението по-пропорционално, но знам, че въпросът е спорен. Знам, че въпросът е спорен, не искам да взимам страна. Аз не искам да замразяваме селското стопанство. Знам, че има альтернативи. Е, има някои пестициди, които са е, разрешени, но има правила, които трябва да се спазват, за да се предотврати отрицателния ефект. Благодаря ви, господин комисарио. Смятам, че вие отговорихте изчерпателно на тези въпроси, но имаме още 20 души, които искат да зададат въпроси. Имаме само 20 минути. Трябва да се ограничим до една минута на оратор, госпожа Магинес. Благодаря. Може ли да кажа на комисаря, че че ние се занимаваме с симптомите, но не и с причините, които са предизвикали тези злоупотреби с хранителните продукти. Един от ключовите приоритети е да има по-устойчиви и честни търговски взаимоотношения в хранителната верига. Да, това е престъпление, това е етикетиране, което е незаконосъобразно. Това е една възможност, която не трябва да се пропуска трябва да има желание за справяне с този проблем. Желанието липсва, защото това означава намеса на пазара. Но а, вече механизмите на пазара са нарушени така или иначе. Няма хранителна верига вече. Трябва да се намали дължината на хранителната а, верига и трябва да се направи това, което е добре и за потребителите, и за производителите. Вземете това предвид. Благодаря, а, господин Алвес. Благодаря, господин председателю. Ще поставя въпрос, свързан с преработката на директивата за тютуневите изделия. Тя предвижда 75% от повърх от повърхността на обработка на опаковката да се предвиди за предупреждения, свързани с здравето. Но как а, изглеждат нещата с по-малките опаковки. 75 на 55 мм. Означава ли а, това, че определени а, видове цигари ще бъдат изтегляни от пазара? Това обаче са любимите цигари в моят избирателен а, район. А, това означава загуба на работни места. Ам... Не... Ще е трудно, ако бъде забранен, бъдат забранени тези опаковки, се бъдат други видове тютюневи изделия. Ще бъдат застрашени работни места. Следващия оратор. Искам да се присъединя към това, което каза беше казано за хранителната верига. Това е един важен въпрос. Трябва да бъде. Нека да кажа, че а, имахме подобен въпрос с а, а, брашната от костите на животните, които бяха въведени за хранене на рибата. И имаме подобни въпроси и с други, а, в други области. Много голям проблем. Значи, или преразглеждате този въпрос, или потребителите. Казвам, или преразглеждате въпроса с използването на брашната от животински происход, или казвате на потребителите какво се съдържа. Тоест, дали, в риба, дали рибата е била хранена с а, животински брашна. Имаше едно решение от 4 февруари, който също ми поставя проблем. На 4 февруари беше подписана е, беше подписано едно решение за изпълнение, където се казва, че може да се спре да се спрат тестовете за луда крава за рогат добитък на 6 години. Тоест, държавите да изберат дали да спрат тестовете. Това не е нормално. Дори и да има само 28 животни, които са открити заразени с луда крава тази година, смятам, че не можем да си позволим да спрем тестовете. Трябва да презгледаме отново да, това решение, защото то внася проблеми сред потребителите и ще внесе проблем и с животновъдите, защото те са винаги крайните засегнати. И още нещо относно новата насока. Бяхте говорили на 28 януари за ГМО. Ще има ли нови разрешителни? И старите разрешителни ще бъдат ли подложени на същите тестове? Благодаря. Grazie Giuseppe. Ayward e poi Aiuso. Благодаря. Искам, искам да спомена за едно разследване на Европол. Не много отдавна. Комисията също призна, че а, измамата била открита в Ирландия. Но имаше доста доклади, свързани с а, ДНК тестовете и се изненадах, че тогава комисията не, а, не, не, не, не беше привлечено вниманието и това не беше сигнал за нея, за да бъде по-бдителна относно а, хранителната индустрия в Европа. Повдигам този въпрос. Спомням си, направих това и през 2011 и зададох въпрос пред комисаря. Но тогава комисията каза, че няма нужда от развиване на допълнителна специфична стратегия по този въпрос. Тоест, явно, че комисията на времето въобще не се интересува от тази ситуация в Европа. А сега Виждате какво става скандала с конското месо, който засяга все повече държави. Всеки минат ден все повече големи компании са, се оказват замесени в този скандал. И казва, да казвате, че вие сте проактивни. Ами не, не сте. Нека да направя следната съпоставка. Тук членовете на тази комисия искаха засилване на инспекциите в фермите. И а вие нищо не направихте, въпреки всички сигнали, които имахте. Благодаря. Сега госпожа Аюсо. Благодаря, господин председател, е, господин комисар. Е, Органът ни каза, че има потенциален риск, защото методиката не е сигурна. И в момента се преразглежда метода за оценка на риска. И е, комисията публикува това в препоръката. И въпреки това, е, вие решавате това да се оттегли за две години е, с подписа на 75%, 75 е, депутата, 10% от Европейския парламент. Не знам кои са тези депутати. Това, което обаче мен ме безпокои, е, че комисията е много чувствителна към натиска на някои лобита и на техните изисквания. Е, за съжаление, няма достатъчно достоверни научни данни. Така че е, при тази оценка изяснява ли се е, какво е отражението на тези вещества е, върху пчеларството? Имам чувство, че не се осланяме на никакви конкретни факти и на научни данни. Сега, Специално за котското месо фенилбутасона е проблем. Защо сега се правят анализи на това вещество при положение, че е установена измама на етикет? Благодаря ви. Аз имам два въпроса. Ще се опитам да бъда много бързо. Аз съм изцяло обезпокоена от неоникотисите. Какво препоръчате в момента и как, какво ще се промени? Освен това, здравето на пчелите. Има страни, които вече са забранили тези вещества. Е, очаквам а, забрана и Словения през 2009 година започна. Аз говорих с тях и няма доказателства, така че е, какви са последиците от е, в районите, където вече са наложени забрани? Вторият въпрос по конското месо. Ние вече обсъдихме въпроса в подробности. Нямам проблема с предприятите действия и съдебни акции, защото вече има скандал. Обаче защо в духа на вашите собствени насоки за това какво трябва да направим, тук цитирам директива, ние сме е, отговорни за безотговорността на храните, но държавите членки трябва да упражняват контрол и комисията трябва да види доколко държавите членки могат да осъществяват контрол чрез аудити и инспекти. Това е направено е, през е, последните месеци, но какво е направено през последните десетилетия? Благодаря. Следващия оратор, благодаря, че сте тук сред нас. Имам един кратък въпрос, свързан с конското месо. Първо, хубаво е, че имаме мерки, които можем да предприемеме. Хубаво, че Проблема беше разкрит и в Ирландия. Хубаво, че се обменя информация между държавите членки. Добре е да има такава умяна добри практики по отношение на проверките и мерките. Може ли да внесете яснота какъв е капацитета на лабораторите в държавите членки? Дали този капацитет е достатъчен или не? Относно здравния пакет, искам да кажа, че е добре, че този пакет вече е в ход дали този пакет ще доведе до някакво упростяване относно отглеждането на свине и кокошки. Този въпрос ще има въздействие върху нашата държава, защото това може да доведе до изкривяване на конкуренцията. Относно новите храни, дали е, е, едно клонирано животно може да представлява опасност за потребителите? Благодаря. благодаря, че се вместихте в вашето време. Госпожа Доц има думата. Господин председател, господин комисарио, радвам се да ви видя тук. Съвсем набързо, господин комисарио, това е един въпрос свързан с престъпно деяние за употреба с системата потребители, добросъвестни потребители, които са били излагани. Много въпроси обаче възникват около този случай. Някои хора вече ам, ги засегнаха. Първо, колко сигурна е тази хранителна верига? Ако ам, видим проследяването на ам, продуктите през Европейския съюз, виждаме, че проследяването е, е доста трудно. Агенциите за защита на храните трябва да ам, наблюдават ам, прилагането на законодателството в държавите членки. Тук става въпрос и за стойността на ам, хранителната верига. Един шеф на голяма хранителна верига каза, съжалявам, не съм аз виновен, това са лошите доставчици, които а, сгафиха много малко са проверките, които се извършват в хранителните вериги. Не е ли малко абсурдно, че се е, намира ситуация, в която е, земеделските производители в моята страна са в състояние, в което те са неконкурентоспособни е, поради начина по който. Е, произвеждат, а то говорим и за забрана на незаконни продукти. Колегата Андерсон има думата. господин комисар, съжалявам за вас, <laughs> дето сте подложен на такъв кръстосан огън, но а, има, има големи въпроси тук. И а, нека да не забравяме защо излезе на яве скандал с конското мисъл, защото имаше съвсем случайни тестове, ДНК тестове, които бяха осъществени. Та, в това отношение, какво мислите да направите за контролите по хранителната верига и особено също така и за храната за домашните любимци. Трябва ли, смятате ли да ведете повече ДНК тестове и там? И другият ми въпрос е за потребителите. Аз съм адвокат и странно е, че не сме чули за нарушаването на договора, който всъщност се получава, когато не давате на потребителите стоката, която сте обявили, че ще им дадете. Вие застрашавате вашите потребители, тяхното здраве и даже ако вашия е подизпълнител или доставчик прави такова нарушаване на договора, вие също не сте си спазили е, обещанията спрямо потребителите. Така че каква е правната отговорност в случая? Е, като се има предвид е, всичките протести, които се казаха, че са подведени. Невероятно. Благодаря, казва председателя. Вижте, още 12 души искат да вземат думата. А ще трябва да прекратим до 10 минути. Комисаря трябва да отговори. Така че господин Андерсън има думата. Okay, you, Благодаря, господин председател, господин комисар. въпреки че нашите системи за проследяемо са между най-развитите в света, това, което виждаме от скандала е, че нашите системи не са перфектни и че някои са успели да използват липсата на регулация и да направят големи печалби с малки загуби и малък риск. Мисля, че трябва да се наблегне на правилното етикетиране, за да се не се нарушава повече и без друго нарушеното доверие на потребителите. Трябва да има задължително етикетиране относно, информиране относно мястото на происход, като регион и като държава. Това означава, че ако компаниите трябва да опишат и тези детайли, те ще бъдат по-отговорни когато продават за а, човешко употреба. И също така искам да ви попитам, господин комисар, можете ли да предложите нови мерки? Какви ще са те? И надявам се да има силно законодателство, най-вече за местните продукти и също така за замразени и преработени храни. Благодаря. Елизабет Костинджер, пой Корея. Благодаря, господин председателю. Няма да ви противореча, когато става, говорим за скандала за конското месо и за това, че не е етикетирано съдържанието му в хранителните продукти. Трябва на потребите се представят продукти, които са етикетирани без всякакви пропуски. потребителите имат право да знаят откъде произхождат продуктите и какви са съставките в него, къде е произведено месото и какво е то трябва по-добре да се слушвате това, което казва парламента. търговията и промишлеността, те се спорят за разходи, които не могат да си поделят. Трябва да се види къде са пропуските, те да бъдат премахнати, трябва да бъде контролирано месото, етикетирано, проверявано. Още когато напусне стопанството съответното месо, то вече не бива проверя... след това не бива проверявано. Необходимо е отново да се презгледат разгледат разпоредбите за етикетирането на продуктите правите ли нещо по отношение на вноса от трети страни? Това се отнася най-вече до яйцата, за това, че са се увеличили случаите на яйчен прах в продуктите относно неоникотиноидите. Да, ясно е, че проучването има много пропуски. Може ли да изключите отглеждането на ГМО в Европейския съюз, когато бъдат забранени неоникотонидите. И трябва да спрем, защото няма как да дам думата на следващите оратори, колегата Корея и колегата Ланга. Процедурен въпрос. Е много интерес. На, на 28 февруари ще има среща на Комисията по околна среда. Е, тогава ще може комисаря да се спре само на един въпрос. Ще му изпратя имейл и тогава ще могат да научат, че е, може би колегите проявят интерес към тази интересна среща на Комисията по околна среда. Госпожа Корея, благодаря господин председател. Благодаря, господин комисар, е, за това, че дойдохте тук за да ни е, искам да ви задам въпрос във връзка с директивата за тютюневи продукти. Разбира се, че защитата на човешкото здраве е най-важното, но е, все пак е, директивата, която се предлага от комисията, е тежък удар върху тютюнопроизводството тъй като има ограничение на веществата, които се съдържат в цигарите, а също така и е, външния вид на котиите европейското производство може да бъде много силно засегнато от това решение на изпълнителната власт на Европейския съюз. Това поставя под заплаха оцеляването на тютюнопроизводството в Европейския съюз. И за това искам да ви попитам, вие проучихте ли отражението на тази нова директива върху производството на тютюн в Европейския съюз, защото обикновено тютюн се произвежда в отдалечени райони, като например в район на Испания, където просто няма альтернатива. И заради това искам да разбера, вие възнамерявате ли да въведете някаква допълнителна мярка, и изобщо за бъдеще предвиждате ли мерки е, за тютюнопроизводството? А, така, сега искам да ви попитам, а, а, е, говорим за оранжерите, когато говорим за пчелите. Благодаря ви, че говорите за оранжери, когато говорим за пчелите, сега за е, конското месо. Искам да ви попитам, има ли доклад за разликите в държавите членки по отношение на санкциите? Защото това е хилесовата пета на Европейския съюз. Вие сте прав не е въпрос на липса на законодателство, а липса на контрол и санкции от страна на държавите членки. Специално в е, шосения транспорт комисията изготви доклад е, за съпоставимите нарушения. Искам да разбера какви са разликите в тази област между държавите членки. Господин комисар, може би трябва да отпуснете повече пари за безопасността на храните, за да има физически тестове, контрол върху контроли контролерите. И накрая искам да има е, преглед върху конете и месото. Търговията е, на конете, търговията на месото, откъде идват и на къде отиват. Би било много подходящо за дискусията. Так. Олсон и Дантен. Благодаря. Има много въпроси, но няма време. Що се отнася до етикетирането и контрола, сега ще се правят ДНК тестове по цяла Европа. Не трябва ли да продължим тези тестове в един много дълъг план? По всички хранителни продукти, за да разшифроваме тази сложна хранителна верига. И откъде идват всички тези коне? Как са транспортирани? Как са били убити? Това са въпроси, които давна си задавам. Благодаря. Господин Дантен. Благодаря, господин е, председател. Е една забележка, едно предложение. Е, тази, този скандал е, всъщност запали цялата хранителна верига. Парламента от много време иска от комисията предложения по функционирането на хранителната верига. Поне 4 комисария трябва да участват. Декември миналата година бяха внесени тия предложения. Сега сме края на февруари и все още нищо не е направено. Смятам, че това трябва да бъде спешен приоритет на комисията. Относно проследимостта от момента, в който има 4 или 5 оператора в хранителната верига, трябва да има задължителни етикети с подробни детайли. Освен това, всички тези продукти, които са извън нормите, а, трябва да е, да, да отговарят на хранителни стандарти. Хранителната банка иска тези иззети продукти да бъдат дадени за бедните. Мисля, че може да го направим, като се има предвид каква е настоящата криза в Европа. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Само една дума по отношение на новите храни. Преди няколко години бях по време на провеждането на тристранните разговори по тази тема триалога не доведе до никъде. Едва ли ще се започне с тази тема отново. Всички ще съгласят, че разговорите не доведоха до никакъв резултат заради темата за клонирането. Смятам, че проблемът не е друг, освен този, че а, м, части от клонирани животни ще попаднат в а, продуктите, хранителните продукти. Няма да е възможно да се ам, проследи ам, да се проследи движението на продуктите с съдържание на ам, месо от клонирани животни. Благодаря, господин председателю. Искам само да спомена два аспекта. Първо, скандала с конското месо. Ам, се отрази негативно върху тези, които зависят от производството на говеждо месо. Комисията трябва да помисли какво може да предприеме, за да върне отново доверието на потребителите. Сега, по една друга тема. Тук не става въпрос само за качеството ам, а, на на ам, хранителните продукти. Хората имат нужда от сигурност. Господин комисарио, вие въобще не казахте какво планирате в бъдеще, какви са плановете на комисията а, за това в хранително-вкусовата промишленост да се предприемат нови стъпки, които да а, отговарят на желанията на потребителите. Е, Следващия оратор – Искам да спомена неоникотиноидите. Е, те трябва да бъдат забранени само там, където е необходимо. Трябва да се вземат е, различията в държавите членки, защото те съществуват. Има страни, в които поради рано откритите рискове са развити механизми. В Унгария пчеларите и земеделците работят по такъв начин съвместно. За да не се използват пестицидите, се използват альтернативни препарати за растителна защита. Ако бъдат забранени неоникотиноидните инсектициди, ще се нанесат повече щети, отколкото ако ам, защото поставени така, посръхното законодателство а, не е удачно. Само чрез използване на тези неоникотоноиди а, могат а, да се може да се реши и проблема, а, както и проблема с ГМО. Благодаря ви. Monsieur le Господин комисар, случая с конското месо е повод е, да помислим за мерки, за да не се повтори това. Вие казвате, че става въпрос за фалшифициране на етикет, т.е. за измама, т.е. трябва да се опитаме да овладеем лакоми е, босове, които е, без да се колебаят поставят под заплаха здравето на потребителите и цялата хранителна верига. Ние не можем да очакваме 750 хиляди тона месо е, е отклонено и едва тогава е, е Агенцията за безопасност на храните се задвижва. Е, това е проблем на цялата хранителна верига. Трябва да се ускори предаването на докладите върху проследяемостта и етикетите, а също така и широк план за контрол с тестове във всички държави членки, координирани проверки, но не е, случайно, след като като има някакъв инцидент, а да бъдат постоянни проверките и е, да се провеждат редовно. Освен това, искам минимално поне да има е, задължително посочване на происхода на месото. Е, освен това, да се види и да има и животински брашна в храната на животните. В противен случай не можем да си възстановим доверието на потребителите. И е, е, и сега председателя, благодаря колеги, е, господин комисар, много съжалявам за този поток от въпроси, но е, има толкова много актуални въпроси, е, че е, всички, всички колеги е, проявиха интерес. Е, те искаха да се изкажат. Разполагате само с няколко минути. Опитайте да отговорите на максимален брой въпроси. Още веднъж се извинявам на преводачите, защото просрочваме времето the, the impossible I'll try to do, miracles will have. Да, да, нека да започнем сега с конет. Нека да започнем с конет. Защо трябва някой да се очудва, че въпросът е открит от държавите членки? Кой трябва да го установи? Кой? държавите членки е, приемат мерките за прилагане на законодателството и в този случай трябва да кажат, е, че реакцията на комисията беше бърза, защото в момента, в който се установи, че това не е частен случай е само в Ирландия, а че е, подобни резултати са очевидни и в Великобритания, първо, е, трябваше да се осъществи проследяемост не само за говеждото месо в Лазанията, Месото тръгна от Румъния, после беше на склад в Холандия, е, е, после имаме някакво производство от френско дружество в Люксембург и после е доставено не знам къде. Всъщност това са официалните резултати от френското разследване. Така че проследяемостта е незабавна. Е, освен това, е, е, разследването от съдебните органи е незабавно не само в държавите членки, но в 6 държави членки от ирландското председателство. Веднага се взеха предвид мерки, така че в този доклад нямаме независими разследвания, а имаме координация на криминални разследвания в различните държави членки. Така че два месеца, от два месеца и половина съм на длъжност комисар, но съобразно европейските стандарти събитията бяха бързи. На 13 февруари среща с засегнатите държави членки. Шест бяха на срещата. След два дни е, беше предложено предложение пред е, комисията, водещата комисия и не е държавна тайна, макар че някои говориха за скромни планове за мониторинг, е, които се сблъскали с известни трудности във водещата комисия. И незабавно в комисията едва след два дни, на 20 февруари, бяха обсъдни въпросите в съвета по въпроси, които не бяха свързани с безопасността на храните. Някои казаха, е, че това било въпрос на сигурност на храните, обаче това не е точно. Ако беше въпрос на е, безопасност на храните, ние щяхме да приложим обичайните правила, т.е. властта влиза в ролята си на изпълнителен орган и забранява всичко, което поставя под заплаха безопасността на храните. Така че вярно е, че в Санко имаме ветеринарен служба, Европейска ветеринарна служба в Ирландия. Е, това е, не, не е инспекция на всички продукти, а всъщност ние правим аудиторинг на е, охранители на охранителя. И е, имаме е, проверки на, които са извършили около 160 мисии в Европейски съюз основно по въпроси на безопасност на храните, 75 в трети държави, член, в държави, трети страни, откъдето внасяме а, е, храни и 30 проверки в а, е, а, е, страни, които са в процес на асоцииране. Така, аз мисля, че не знам дали в близко бъдеще може да има инспектори, които комисията да праща да проверява дали етикетите са точни или не. На теория това е възможно, но на практика и особено при сегашните обстоятелства, когато се съкръщава бюджета, това едва ли е възможно. И, и дори и по други теми, когато трябва да има инспекции, Всъщност, ние имаме инспектори на инспекторите, а не инспектори, които самата комисия е, праща на място, за да се увери дали етикетите отговарят на истината. Аз не подценявам сериозността на този е, инцидент, но нека все пак е, да кажем кой точно е отговорен и да оценим усилията, които са положили държавите членки за установяване на тези нарушения и има правила за, за, за, за, да се установи какво е естеството на нарушението. Дали да трябва да се квалифицира то като криминално нарушение. Сега, е, има дадено дружество, е, което е, нарушава европейското законодателство специално спрямо етикетите. Аз имах подобна дискусия минал вчера по съвета за конкурентоспособността. Трябва да обсъдим въпроса преди съвета за за заетостта. Сега, тук говорим за а, обществено здраве, а, опазване на, на общественото здраве и вътрешен пазар. Дали тази директива ще доведе до намаление на пушачите в Европейски съюз? Така поне се надявам, защото ако не е така, ако, ако е ефективно, ще има економически последици. Ако броя на пушачите намали, и нашата цел е да намалим броя на пушачите с 2% през следващите 5 години. Тогава ще има економически последици. Е, аз е, мисля, че ако публикуваме, ако, ако рекламираме тютюнопушенето ще е, има повече работа в съответната промишленост. Това е въпрос на обществено здраве. Ще има економически последици от резултата на директивата, която се предлага. Ще имаме економии от правителствата за здравеопазване, но бившия пушач ще харчи парите си за нещо друго и целта на директивата за тютюнопушенето е, е тютюна да изглежда като тютюн, да се хармонизира е, вида на вида на котиите с предупреждение. Естествено, че директивата беше критикувана, е, че е, не се отива достатъчно далече, е, защото не използваме целия, цялата котия. Запазва се обаче марката, марката на цигарите. Така че е, ни критикуват, че сме действали прекалено, че сме отишли прекалено далеч. Е, естествено, че е, са внесени предложения за изменения. Е, и съвета също е, прави предложения за изменения. Но трябва е, да видим кое е най-важното, за да може да не са толкова привлекателни цигарите. Намерението на комисията е да намали тютюнопушенето и броя на пушачите в Европейския съюз по отношение на неоникотиноидите. Няма нужда да се опитваме да угодим на медиите или да реагираме на това, което се отразява в медиите. Трябва да реагираме на това, което прави ЕФСА. ЕФСА проведе проучване. Проучването заключи, че някои от неоникотиноидите са вредни за пчелите. И сега е въпрос към а, комисаря. Дали той да игнорира а, заключенията от изследването на ЕФСА? И може някой да му попита, защо не сте взели никакви мерки по отношение на заключенията на ЕФСА? Дали ние вярваме? А, комисарът е прекъснат. А, може ли да продължите на английски? Може да продължите само на английски, защото вече няма да има превод. Съжалявам. Нашите преводачи трябва да си тръгнат. Благодаря ви. When EFSA authorizes certain things, do we have confidence in what EFSA does? And when EFSA, for some, this is a rare occasion, is suggesting